Почваме заседанието, тъй като имаме много натоварена програма тази сутрин. Преминавам направо към следващата точка в дневния ред, а именно 12-та точка. Прилагане на принципа на равно третиране на лица, независимо от тяхното вероисповедание, убеждения, увреждания, възрасти и сексуални предпочитания. Мнението на Европейският парламент по тази директива е прието на пленарно заседание на 2 април 2009 година по време на предишния мандат на парламента, чрез процедура по консултации. По силата на Лисабонския договор, госпожа Ромева Руеда бе назначена докладчик по новата процедура – желанието на бългейското представителство е да ни разясни какво е текущото състояние и комисията също ще ни представи своите виждания. След това ще направим кратко обсъждане, ако имаме време, след което ще чуем директора на Агенцията за основните прави, господин Киро, който ще ни а, представи а, едно ново проучване на тази агенция. А, за хомофобията, трансфобията и дискриминацията. Сега давам думата на докладчика. Господин Ромева Руеда, благодаря ви. Много се радвам, че имаме възможност да поговорим по този въпрос отново. Позволете най-напред да а, изкажа своето положителна оценка за работата агенцията и предложението да се възползваме от тази възможност а, не само да се спрем върху съдържанието, и да помислим за стъпките в бъдеще. Нека припомня на всички нещо, което вече бе казано. Ние разполагаме с един готов текст, прият от парламента, от предходния парламент, по процедурата за консултации. За сега групите са взели решение да използват този документ като основа за разработване на нашата позиция. Ние разбираме сега, че нещата са в полето на съвета. Бихме искали да чуем какъв напредък е постигнат. Следим всичко много внимателно по време на испанското председателство и сега очакваме да чуем и добри новини от бългийското председателство. Все пак обаче трябва да си признае, че много от нас имат усещането, че много бавно се постига напредък, което а, кара много от групите да се чувстват неуютно, защото ние бихме искали малко по-бърз напредък да се постигне. Така стоят а, нещата в момента. По тази причина подканвам държавите членки и съвета и колегите да не пропускат създалата се възможност и да постигнем напредък. Разбирам, че има някои проблеми по съдържанието, но в основни линии има един глобален политически проблем. Това не е нещо ново, то е наследено и политическите групи, доколкото разбирам в парламента, очакват да бъде постигнат напредък. Нека най-напред слушаме съвета и след това различните групи тук могат да представят своите виждания, за да можем ние и като парламент, като комисия в този парламент да вървим напред. Нека сега чуем Белгийското председателство, госпожа Пено. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands spreken. Добро утро на всички, ще говоря на нидерландски. Още веднъж пожелавам добро утро на всички и благодаря за поканата, която ми отправихте да присъствам на това заседание. Ние с удоволствие ще ви представим дейностите на Бългийското председателство във връзка с тази директива, но първо искам да направя един коментар. Знаете, че тази директива предвижда равно третиране без да се отчита религиозна принадлежност, сексуална ориентация или увреждания. Знаете, че тази директива е доста различна по отношение на съдържанието, също така и в политическо и техническо отношение. По тази причина в съвета ние биваме конфронтирани от становищата на редица държави членки, които в момента чисто политически не са в състояние да подкрепят тази директива. И така директивата не напредва. Това е ситуация, която всъщност предизвиква съжаление у нас, но това е реалността днес. Каква е- са причините някои държави да имат резерви по отношение на тази директива? Те са три основно и биват непрекъснато посочвани от тези държави членки. Първо, субсидиарност, второ, принципа за съразмерност и трето, правната несигурност правна несигурност. Тук се използват редица понятия, които проистичат основно от по новите решения на СЕО, които някои държави членки използват, за да дефинират определени понятия от директивата по определен начин. Това са понятия, които е, им създават проблеми. Например, понятието за социално осигуряване. Много държави членки са загрижени, че техните системи за социално осигуряване, които често се основават на различни възрастови категории, в бъдеще няма да могат да действат тази правна несигурност да се извежда от директивата е нещо доста сложно и е трудно изобщо да бъдат описани тези понятия. Аз смятам, че тази директива на политическо равнище наистина е много проблематична и ние не можем да напреднем поради позицията на три държави членки по отношение на тази директива. Какво реши Белгийското председателство, как желая да продължи да работи, тъй като на политическо равнище не можем да напреднем напреднем. Искаме да продължим да работим на техническо равнище и там да постигнем напредък. Направихме следното. Спряхме се на две теми от директивата и се опитахме на базата на аналитични оценки и така нататък да подходим по-скоро тематично. Става дума за следните теми. Първо финансовите услуги. Това означава дерогациите, които могат да станат възможни предвид е, възрастта и обрежданията на лицата. Аз ще се спра след това по-подробно на тази тема. Второ, достъп до домове и какво трябва да се разбира под това, какви ще бъдат тези специфични домове и така нататък. На техническо равнище ние извършихме точни проучвания и също така сътрудничихме с неправителствени организации ЕНА, ЛГБ, Social Platform и European Disability Forum са част от тези организации. Ние непрекъснато в групата по социални въпроси сме обменяли мнения и тази група проведе дискусии с неправителствени организации, така че ние успяхме да съберем всички мнения по тази тема и да ги използваме след това, за да постигнем технически напредък. Ако сега се спрем на специфичните технически точки, които разгледахме, финансовите услуги и осигуряването на подслон, е, мога да посоча нещо за финансовите услуги. Какво направихме там? За щастие комисията възложи едно изследване, аз може би след това ще се спра на него, и то става дума за CD е, Consulting. Това е неутрално проучване, е, извършено от тази организация в държавите членки, за да се установи как се подхожда към различните причини за дискриминация, като възраст, увреждания и така нататък, и как е, застрахователните компании и други институти за финансови услуги използват това, за да въвеждат изключения. Възоснова на това проучване изготвихме каталог от въпроси, който беше раздаден на държавите членки. Те реагираха много положително и извършиха добра работа. Възоснова на този списък от въпроси беше установено как точно банките и застрахователните компании действат в техните страни. В това отношение установи се следното. Банките използват уврежданията като възможност за въвеждане на изключения от забраната за дискриминация. Възоснова на това проучване ние успяхме да убедим държавите членки, че по-скоро здравословното състояние на лицата трябва да се взема предвид, а не увреждането само по себе си. Не може да се смята, че едно лице, само защото има увреждания, създава известни проблеми или трудности. Е, примерно, когато става дума да се отпусне заем на такова лице за закупуване на жилище. Ние смятаме, че ако се предвиждат изключения, това трябва да се прави възоснова на точни данни и това трябва, както казах, е, да трябва да бъдат е, точни данни. Тук ние изготвихме нов текст по член 2, 7. Знам, че комисията е внесла изменения там. Важен момент за бългийското председателство при финансовите услуги беше прозрачността. В момента ние установяваме, че много застрахователни компании и банки действат а, с недостатъчна прозрачност когато, например, става дума за отказ за отпускане на заем или е, за сключване на застраховка. Тогава лицата трябва да се обърнат към е, Организация за защита на потребителите или пък към омбудсмана, за да могат да получат информация защо е, са получили отказ, е, защо по определен начин им се изчисляват премиите на застраховката и така нататък. Всичко това беше повод от, за нас да се занимаем по-подробно с тази тема и да включим тези разсъждения в член 7, е, в член 3, точка 2, член, точка 7 като тук трябваше да се изясни как трябва да действат застрахователните компании. Това за финансовите услуги. Сега във връзка с подслоняването, домовете и така нататък. Тук трябва да се зададем въпроса първо за какво става дума. Първо става дума за частни жилища, след това за публични, след това за социални е, жилища. Всичко това е включено в директивата. Тук е, държавите членки възоснова на списък от въпроси извършиха добра работа, получихме положителни отзиви от държавите членки и в тази връзка Възоснова на предложенията на държавите членки изготвихме нов проект за текст – Смятам, че е добре тук да се предвиди изключение предвид защитата на е, личния и семейния живот – така че ако някой е в жилище и в това жилище се отдава една стая под найем, собственика на това жилище има достатъчно свобода на действие да реши кого може да приеме за наемател и кого не така че личния и семейния живот трябва да а, дават възможност за а, изключение от общата забрана за дискриминация. И още нещо – това е приложното поле, а именно, че социалните жилища трябва да попаднат в приложното поле на тази директива в повечето държави членки и без това не се прави разлика между социални жилища и други частни или публични, е, т.е. държавни жилища. Е, така че е, това попада по действието на директивата и в друга връзка, когато става дума за социална закрила. И една последна точка – достъп до жилищно пространство и респективно реконструкция на жилища за нуждите на лица с увреждания, как е, един собственик на жилище може да бъде задължен да е, реконструира жилището, така че да отговори на потребностите на лице с увреждания. Тук е, ние работихме много детайлно. Смятаме, че трябва да се намери добър баланс между лицата с увреждания и свободата на а, собственика на съответното жилище. По това също имаме предложение за текст. Това са <clears throat> двата големи сектора, двете големи теми, които разгледахме, възоснова на проучвания, на списъци от въпроси. Тази работа даде положителен резултат и то в смисъл, че ние можахме да работим много конкретно, да постигнем наистина задълбочени резултати. Държавите членки не е необходимо винаги да представляват политическо мнение по тези въпроси. Те просто могат да обсъждат всичко това и смятам, че при унгарското председателство тази дейност ще продължи. Ако успеем да постигнем и политически напредък, смятам, че в техническо отношение директивата е вече доста напред. Искам да обърна внимание на комисията, че Бългийското председателство наред с директивата за недискриминация смята да проведе среща на върха за равното третиране с 500 участници от всички неправителствени организации, от всички държави членки. Аз мисля, че тази среща на върха беше наистина много важна среща предложихме дефиниция за директивата и за недискриминирането на работното място. Освен това, една подобна директива трябва да се прилага и тя би дала положителни резултати. Аз се надявам, че по този начин е, описах добре работата, която сме извършили до момента и е, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, госпожа Пано. Давам думата на господин Олсен от комисията. Uh, Бъда много кратък. Знае, че имате много натоварена програма. Под подкрепяме казаното току-що от Белгийското председателство. Благодарни сме за възприятие подход от Белгийското председателство и за отделените ресурси и усилията, които вложиха, защото предизвикателството е на лице и е трудно да бъде постигнат напредък по време на председателството и да бъдат е, вложени всички тези усилия. Така че отправяме нашите благодарности към председателството. Като изключим техническите разговори, заместник-председателя Рединг вложи доста големи усилия за провеждане на срещи на високо равнище с министри, министър-председатели на някои от най-важните държави, за да бъдат намерени решения. За съжаление, все още не е постигнат политически напредък. С други думи, продължаваме техническите обсъждания. И както госпожа Пено каза, все още можем да постигнем по-голяма техническа яснота и много се надяваме и разчитаме на унгарското и полското председателство да постигнат напредък на техническо и на политическо равнище. На ваше разположение съм, ако има някакви технически въпроси към мен. Благодаря. Благодаря, господин Олсън. Сега се обръщам към колегите с въпрос дали биха искали да вземат думата. Господин Де Йонг и докладчика след него. Госпожа Интфелт, и след това докладчика. Първо, господин Де Йонг. Благодаря. Да, разбира се, знаех, че в съвета не се постига напредък. Разочароващо е да чуем потвърждение на тази констатация. Говорим за тема, която има голямо практическо значение, както показва и доклада на Агенцията за основните права. Смятам, че Белгийското председателство е положило максимални усилия. Комисията също. А председателството ми се струва даже оптимистично настроено, що се отнася до възможния напредък. По практически въпроси е, са постигнати някои споразумения е, или ще бъдат постигнати през едната година. А, мен лично ме поразява това изключение за жилищното настаняване поради а, защитата на личния и семейния живот. Това е опасна тенденция, ми се струва. Тъй като а, би означавала, че ако не ви харесват а, чернокожите или евреите или представители на други мълцинства, можете да кажете няма да ви дам стая под найем. Разбира се, това зависи и от приложното поле на директивата, но на ум идват и други примери. Ако решите да позволите на външен човек да а, дойде в жилището ви и срещу заплащане да живее там, тогава вие в известен смисъл изнасяте част от личния си живот в публичното пространство. Отваряте дома си и за това ми се иска да чуя повече разяснения тук, защото ми се струва, че идеите, които чувам, крият риск от опасност. Някои държави членки може би няма да се съгласят с вас за някои от причините за дискриминация. Лесно ли е да се постигне споразумение във връзка с дискриминацията? а, на хора с увреждания или е по-лесно да се постигне съгласие по отношение на хората от различен етнически происход. Госпожа Инт Велт. Благодаря ви, нека и аз говоря сега на холандски. Първо искам да благодаря на Белгийското председателство, което а, подходи доста прагматично към това досие, макар че то е почти мисия невъзможна. Мисля, че е добра идея да е, се направи опит най-напред да се постигне напредък постъпателен по техническите аспекти, но не можете да стигнете прекалено далеч по този начин, тъй като реалните проблеми не са технически, а политически и се нуждаем от политическа воля за реално постигане на напредък. Ако направим сравнение с еврозоната, виждате и там, че а, е, имате много проблеми, а, е, има фондове за изваждане на закъсали държави от тежкото им положение. Защо да не поступим по този начин и тук? Сега, когато става дума за толкова важни аспекти от живота на европейските граждани, не можем тук да а, е, седим и просто да си бъбрим за технически въпроси. А, банките възприемат е, като рисково отпускането на заеми на хора на е, деца с увреждания. Нали, това предизвиква у мене само смешка. Може би просто става дума за лошо управление на банките. Сега вече съм цинична. Белгия има много сериозни постижения в защитата на хората от дискриминация, но откакто е започнала цялата тази процедура, се питам, искаме ли наистина добра хоризонтална директива за борба с дискриминацията? Защото същевременно имам риск да проспим борбата с истинската дискриминационна практика. И тези рискове растат с времето. И до докато така минава времето, добрите постижения някак си ерозират и е, биват разводнявани Е, с този проект, който е, не внася подобрение в положението, а просто официализира това, което държавите членки правят в момента, а то е недостатъчно. En primer lugar, agradecer, evidentemente. Господин Ромева и Руеда, благодаря. Искам да благодаря на Белгийското председателство за това, че участва в заседанието. Аз много внимателно следих работата на последните две председателства испанското и белгийското. И двете бяха така силно решени да постигнат напредък. Има обаче политическа обструкция от страна на някои правителства, на някои държави. Не можете да го наречете по друг начин. Така че напълно си давам сметка за трудностите в съвета когато той се опитва да намери така трайно, хомогенно решение. Сега, политически некоректно е да кажа другата причина, но тя е важна за гражданите и за това ще я кажа. Всъщност, трябва да се посочат и имената, когато говорим за опозиция. Ние питаме, кои е, страни са против тази директива и защо. Добре е да се знае, кои не са за тази директива и защо. Нуждаем се от тази прозрачност. Зная, че в съвета е трудно да се постигне напредък, ако не е невъзможно, е, доста отдавна. Е, германското правителство е, е така ноторно известно с противопоставянето си. Искам да зная, извън Германия, кои правителства са против директивата и защо? Трето. Важно е да отбележим и следното. Гражданите трябва да знаят също, че някои от доводите, използвани от съвета за да блокира тази директива, проистичат от вътрешното законодателство на самите държави членки. Германия. Например, се противопоставя на тази директива с оглед на националното си законодателство. Това трябва да се знае. Те не възприемат европейското право относно равното третиране. Въпреки, че в националното им законодателство се предвижда същия принцип. И е важно да се говори по същество. Не трябва да поемаме на плещите си вината да наричаме нещата не с истинските им имена. Не става дума за технически въпроси. Трябва да погледнем по-общата картина. Новият контекст също а, ни дава нови правни възможности. Конвенцията на ОНЕ за защита на хората с увреждания, например, е контекст, в който можем да работим тук в Европейския съюз и можем да помислим за начина на въвеждане на тази конвенция в нашия вътрешен ред. Пети момент, на който искам да се спра. Вярно е и многократно е споменавано, че тук има проблеми с субсидиарността, съразмерността и правната сигурност или несигурност. Мисля, че членовете на нашата комисия трябва да знаят, че когато тези противоречия стигнат до съда, често пъти той се произнася бързо. Е, като брой делата, които са стигали до съд, са доста малко. Така че не може да твърдите, че има риск от непропорционалност и правна несигурност. Казвам това, защото често пъти този довод се използва като тежък довод. Всъщност не е чак толкова сложно. Не стоят точно така нещата. Във всеки случай не е проблем, който е неотстраним. И последно съображение. Друг довод често се използва, чуваме го, макар че днес не е без споменат, но правителствата често го използват. Економическата криза и колко ще ни струва изпълнението на тази директива. Особено, като имаме предвид някои от нейните а, правила, достъпа до сградите, архитектурното им преустройство и а, достъпа до жилищно настаняване. Нека помним контекста. В различните версии, поне в сегашната версия, има различни равнища на въвеждане и изпълнение и различни срокове. И тези равнища на въвеждане са е, така не особено строги. Трябва да помним, че за разлика от това, което твърдят някои групи, парламентът е възприел контекста на проекта, разискван в съвета, където условията са доста обтекаеми. Значи разходите не са аргумент. Не знае доколко този довод все още се чува в съвета, но трябва да внимаваме, когато използваме подобен довод във време на криза. Ако приемаме, че забраната на дискриминацията и равното третиране имат економическа цена, тогава трябва да преценим а, също каква е економическата цена на дискриминацията и неравенството. И сега пак не трябва да а, а, наричаме нещата не с истинските им имена, трябва да гледаме по-общата картина. С удоволствие констатирам, че е постигнат известен напредък – следих ставащото при испанското и при белгийското председателство. Е, всеки път е, на второ четене в съвета е, се поставяха все повече и повече трудности, очертаваха се правни проблеми или концептуални проблеми. Тук бих приключил. Ние като комисия, като парламент искаме тази директива да бъде приета. И това е посланието ни към съвета. Проблемите трябва да се решат и то по-бързо. Защото обществото ни призовава към това, хората, които страдат от тази дискриминация, ни призовават към това. И мисля, че приемането на директивата ще повиши доверието към европейските институции, особено в момент, в който това доверие е поставено на силно съмнение – и за това искам да отправя призив към съвета. Може би е добре така по-често, например, на всеки 6 е, месеца при всяко различно председателство поне, да правим такъв преглед на степента, до която е стигнал е, дебата, така че темата да не изпада от дневния ред. Благодаря. Съветът иска ли да реагира? Ja, um, ik ga kort ingaan op een aantal vragen en ik vermoed dat на... Бих искала, на... комисия... искала накратко да отговоря на някои от въпросите. А, може би и комисията ще желая да вземе думата. Господин Де Йонг зададе конкретен въпрос, а именно как унгарците ще продължат работата. Както вие знаете, в Унгария имаме съвършено ново правителство и портфелите все още не са разпределени сред министрите и онова, за което те ще отговарят. Така че унгарските ни колеги а, нямат много яснота за програмата си. Е трудно да се отговори на този въпрос. Продължават вътрешните разисквания за това кой министър с какъв портфел ще бъде. Бе зададен въпрос за изключенията за сягащи въпроси, свързани с личния живот, с оглед на избягване на прилагането на разпоредбите на законодателството против дискриминацията – не могат да бъдат предвидени такива изключения за всички по отношение на личния живот. Но ако говорим за жилищно настаняване, а, примерно някое жилище, в което банята и а, кухнята се ползват общо. Това би могло да осигури някакви ограничения при дерогацията за собствениците. Ако в собствения си дом а, някой собственик а, пусне обява чрез агенция или реклама, а, там изключения не могат да бъдат предвидени. Ето така трябва да погледнем на нещата. Наистина, това са а, много ограничени изключения. В някои държави е, членки някои форми на дискриминация са по-приемливи от други. Това бе казано. А, не искаме да кажем, че сексуалните предпочитания не са важни или физическите увреждания. В момента не мога да ви дам точен отговор относно това дали такива изключения могат да бъдат предвидени в някои държави и членки. Има конвенции, които режат въпроса против дискриминацията а, срещу хора с увреждания, като че ли вниманието насочено именно там, защото много хора а, страдат от това. Съществува е, риск някои от положителните мерки е, да не бъдат е, прилагани. И една от причините, поради които искаме да постъпиме по този начин, е именно да ограничим тези отрицателни практики и да постигнем по-голяма прозрачност. Така че когато бъдат предвидени някои изключения от уредбата, те да бъдат крайно ограничени, и да бъде доказано, че наистина е наложително да бъде прилагано такова изключение. Целта е да бъде постигната прозрачност. Съществуват е, практики, прилагани от банки и застрахователни компании. Бихме искали те да бъдат добре описани и да имат много ограничено приложение – да се прилагат по прозрачен начин. Прозрачен за всички граждани. За да имате яс, ясна информация от тези застрахователни дружества. Благодаря. Съвсем накратко. Казва комисията по въпроса за изключенията и това кон- конкретно изключение, което бе споменато. Предложението на комисията и обстойното становище на Европейския парламент отчитат факта, че имаме харта на основните права и предложението следва да е съобразено с нея. Въпроса за неприкосновеност на личния живот също стои на дневен ред. Както каза председателството вече, трябва да бъдат обмислени различните основни права. Те трябва да бъдат отразени. Предложението е надлежно в това отношение. Комисията не може да приеме нещо, което ще загърби този баланс. Що се на, отнася до основанията, следва да кажа, че комисията а, смята, че това предложение не бива да се разводнява. А, много е важно, когато възниква въпроса за правната сигурност и съвета много държи на нея, по отношение на практическото приложение, ние трябва да не разводняваме тази директива. И ако някои основания е по-трудно да бъдат защитавани, мисля, че ние ставаме свидетели на следното. Когато възникнат възрастовите ограничения, не знаем, че такива ограничения съществуват и извън пазара на труда и в социалната сфера. И следва да обмислим всичко това много внимателно. Господин Румева спомена въпроса за достъпа за правата на хората с увреждания. Трябва да помислим как конкретно да отразим всички тези въпроси, свързани с уврежданията. Това са скъпоструващи мерки, има определени срокове и всичко това следва да го имаме предвид. Благодаря, господин Олсън. А, госпожа Интвелт съвсем накратко. Само... Само за 30 секунди. Ограниченията с банките и застрахователните дружества. Държавите членки се опитват да постигнат някакви ограничения за но аз се притеснявам, че няма да бъдат спазвани правата на гражданите. Сега давам думата на господин Киром от Агенцията за основни права да направи представене на техния доклад. Thank you very much. Uh, I'm uh, very much aware of the time, so I... Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Ще направя един, един увод. Благодаря, че ни бе дадена възможност да представим своя доклад за равното третиране на лица, независимо от тяхното вероисповедание доклад за хомофобията, трансфобията и дискриминацията. Това е първият доклад, подготвен от агенцията. Това е един анализ на тенденциите, на правните тенденции. В бъдеще ще се займем с много подобни доклади в различни области. Когато изготвиме доклад, много често той представлява една моментна снимка на, на правната ситуация, на правните въпроси и това го прави интересен този доклад. Естествено, има и една допълнителна полза, защото когато анализираме тенденциите, можем всъщност да проследим как а, вашите решения повлияват на създалото се положение и дали въобще имат такова въздействие. И кои от мерките вършат работа, кои не. Този доклад е първи такъв доклад. Най-общо казано, той засяга някакво, няколко области. В някои има подобряване на положението, отмяна на някои стари разпоредби. През 2008 година бе започнат този доклад по решение на вашата комисия. Данните са от 2007 година. Продължихме работа до лятото на 2010 година. Обхващаме няколко години, две-три на брой. Ако разгледаме, извинете, че тук прескачам част от записките си, но ако се съсредоточим върху въпроса за виктимизацията, а, това е един особено важен а, въпрос, а, свързан с а, жертвите на устни обиди. А, доста от държавите членки замен, забраняват използването на език, който възбужда омраза. Само 11 държави членки определят хомофобията и намеренията като отежняващо обстоятелство при наказателни производства. Две ще го добавят допълнително. Шотландия е всъщност първата държава в Европейския съюз, която предвижда а, закрила на лица, които са сменили пола си. Това, което е особено важно за този дебат е прилагането на принципа за равно третиране в държавите членки. Развитието е в положителна насока. 18 държави членки забраняват дискриминацията поради сексуална ориентация. Има равен достъп до заетост, до услуги. Преди три години тези държави бяха 16, сега са 18 на брой. 20 държави член, членки вече имат органи, по силата на директивата за расовата равнопоставеност. Преди те бяха 18, така че имаме увеличение на броя на държавите, които предвиждат такава закрила. Още нещо, свързано с равното третиране по отношение на свободното движение и обединяването на семейства. Три държави членки изрично са предвидели и това е обрат те са изменили своето законодателство и по силата на това законодателство а, те предвижат отказ на възможност за брак между лица от същия пол – но тези държави предвиждат и по-строги мерки, изрични мерки против това. С други думи, гражданите на Европейския съюз не могат напълно да се възползват от правото на свободно движение независимо от сексуалната си ориентация. Според мен е знаменателно, че имаме три държави, които са сметнали необходимо изрично да приемат уредба за това, защото общата тенденция, която забелязваме е за постигане на напредък. Още четири държави от 2007 година насам всъщност са приели законодателство, което позволява брак между лица от един и същи пол. Три държави са предвидели възможност за регистриране на партньорства. Така че общата тенденция е за постигане на предък, но имаме и три държави, които вървят точно в обратната посока, с изрични разпоредби. Отрицателните тенденции, които забелязваме, проистичат от системата на нетърпимост – за това именно ние ще проучим по-обстойно този въпрос в социологическия доклад, защото този наш доклад а, анализира правната уредба, а следващият ще се занимава с социалните тенденции, обществените тенденции. Така или иначе можем да заключим, че а, има доста силно изразени хомо, а, тенденции на хомофобия – това е резултатът от нашите анализи, които разглеждат образователната система, началното училище най-вече и то е от изключително голямо значение. Тъй като времето ми а, изтече, бих могъл да кажа още много, но в доклада се съдържат доста данни, доста графики има, по които можете да проследите тенденциите в отделните държави членки. Надявам се, че този доклад ще допринесе за по-нататъчните усилия за приемане на хоризонтална директива. Както вече казах, изключително трудно е да се обясни за същ... защо съществува тази иерархична подреденост в дискриминацията. И се надявам, че председателствата ще се умеят да преодолеят това несъвършенство в европейското право. Благодаря ви много. Благодарим за времето, което отделихте, госпожа Интвелт би искала да сподели някои съображения. Няма да давам думата за общи разисквания, тъй като не разполагаме с време за тази цел. Времето ни изтича. Ако искате обаче да кажете нещо, ще ви позволя. Okay. Uh, Госпожа Боскурт. Ja, ik ben wel een beetje even in de war, want is er... Тук малко се обърквам тъй като не можем да имаме разисквания и да задаваме въпроси, така ли? Председателят, кратък въпрос може да зададете, тъй като времето ни изтича. Госпожа Боскурт. Ами, жалко е, защото изпълнителният директор е дошъл на крака. Много се радваме, че той е тук и за това, че направи изказвания. Обаче, ако нямаме време да разискваме това изказване, това е срамота. Все пак имам два кратки въпроса. Бихте ли ни казали нещо за страните кандидатки? Говорихте за 27 държави членки, но бихте ли казали нещо за страните кандидатки, които искат да се присъединят към Европейския съюз? Те трябва да отговарят на тези изисквания. стремят ли се към тяхното спазване? Проследили ли сте това? На второ място говорите за някои държави членки, при които хомофобията е оттекчаващо обстоятелство. Какво бихте казали за регистрирането на тези хора в държавите членки? Защото мисля, че там далеч положението не е идеално. Какви са вашите размисли в това отношение? Благодаря ви. В такъв случай е редно и справедливо и Софи да има възможност да се изкаже. Но коментара бе направен без микрофон. Господин Де Йонг. Yes, I shall be uh, extremely brief. И аз ще се изкажа много кратко поради ограниченото време. Мисля, е, че е, темата заслужава внимание в тази комисия. Агенцията заслужава голяма похвала за доклада си и мисля, че има едно съображение, което трябва да бъде е, поставено в комисията. Ще се присъединя към групата по време на обяда, която ще задава по- е, детални въпроси. Добре е да имаме дебат е, в пленарно заседание с комисария Рединг точно по въпроса, че някои държави членки не допускат еднополовите бракове в националното си законодателство. Трябва да кажа, че е, комисарията Рединг явно смята, че това е нарушение на действащите директиви за свободното движение на работниците. Това вярно ли е и правилно ли е все още? Защото ние все още очакваме отговора на комисията а, на писмо, което сме написали до нея а, и а, в което сме задали този въпрос. Изпълнителен директор. Uh, Благодаря ви. По въпроса за страните кандидатки. До сега не сме правили проучвания в страните кандидатки, но а, Харватия получи статус на наблюдател в агенцията, което означава, че а, ние а, сега а, по същия начин ще провеждаме проучване и в Харватия. Надяваме се Македония да се присъедини към този процес следващата година. Турция очаква присъединяване, макар и на по-късен етап. Поне за Харватия ще можем да правим подобни проучвания в бъдеще. За момента обаче нямаме данни. Напълно съм съгласен с вас, че е важно да следим положението на нещата и в страните кандидатки. Що се отнася до регистрацията и до текчаващите обстоятелства? Честно казвам, не знам какво да отговоря на този етап има много голям проблем, който разискваме от различни гли за събирането на данни за сексуалните предпочитания. Ако ми позволите, на този въпрос ще отговоря по-нататък, по-късно. За свободата на движение и събирането на разделени семейства. В предишния си доклад, както и в този доклад, поставяме въпроса като въпрос в рубриката Директива за свободното движение. Но на този етап бих оставил комисията да направи правния си анализ и бих искал да чуя първо нейния отговор. Благодаря. Сега обявявам за приключени разискванията по тази точка от дневния ред. Преди да преминем към следващата точка, е, казвам следното. Госпожа Хаутала е, да бъде докладчик е, по годишния доклад по регламент 1041, господин Бозутил за освобождаването от, от отговорност на агенциите и комисията и госпожа Интвелт да бъде докладчик по споразумението между Европейския съюз и Канада за споделяне на данни за пътниците в самолети. Това са предложенията на координаторите. Предлагам да ги подкрепим. Сега преминаваме към следващата точка създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци. Трябва да направим доклад по изменения проект, внесен от комисията на 11 октомври 2010 година. Моника Маковей е докладчик. Най-напред ще дам думата на госпожа Маковей да представи проекта на доклада и след това ще дам думата за разисквания. Госпожо Маковей. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Както посочи председателят, комисията внесе изменен проект за регламента Евро. ДАК е, проектът бе внесен на 11 октомври 2010 година. Това е третия проект по текста след този през декември 2008 година и септември 2009 година. Тези, е, е, този проект от октомври 2010 година а, не съдържа възможността за достъп а, за целите на правоохранителната дейност. А, взема предвид рез, резолюцията на парламента от май 2009 година, както и предходните разисквания в съвета. А, в проекта са въведени два допълнителни елемента в е, точка, член 18 алинея 4 предвижда възможност за участие на експерт, а в член 24, алинея 1, има норми, за да може комитетът по Дъблинския регламент да включва информация за Евродакт по, в брошурата по член 4 от Дъблинския регламент. В проекта на доклад, който ви изпратих миналата седмица, е, съм направила някои предложения. Запознах се с становището на Европейския е, контролен е, орган за защита на личните данни от 2009 година, както и два други доклада от 2009 и 2007 година. Измененията, които предлагам, са в две категории. Първо, технически изменения, за да се приведат нормите в съответствие е, с е, Лисабонския договор, е, преработения вариант на директивата за квалификацията и за отговарянето на условията за допускане до територията. Втората поредица или категория изменения са за внасене на яснота текста. Например, в член 4 думата Technology да се замени с техникс, в член 4 алинея 4 да се уточни ролята на комисията през преходния период, е, също така някои изменения във връзка с е, статистическите е, данни и правото на достъп до събираните данни. Очаквам да чуя предложенията и становищата на колегите по моите предложения. Искам да благодаря на контрадокладчиците за първото обсъждане, което проведохме по текста през октомври месец. Преди да приключа изказването си, искам да е, кажа някои неща за възможностите на държавите членки, Европол и правоохранителните органи е, да извършват е, достъп е, до база данни Евродак с цел предотвратяване на престъпления, включително терористични. Такава възможност съществуваше в проекта на комисията от септември 2009 година, но както казах, вече не съществува в сега внесения проект от октомври 2010 година. Сега се предвижда достъп да се предвиди е, само за сравняване на националните е, бази данни на пръстови отпечатъци, които се поддържат в държавите членки. В решение на съвета 615 от 2008 година, тъй нареченото примско решение, има възможност за извършване на проверка и такъв достъп до системата Евродак ще има само ако проверката по решение 615 е дала отрицателни резултати. Достъпът може да се осъществи само при разследване на тежки престъпления и ако има сериозни основания да се смята, че такова сравнение с данните в Евродак ще допринесе съществено за превенцията, разкриването и разследването на тези престъпления. Вие знаете какви данни се събират в Евродак, т.е. само с тези данни може да се извърши е, сравнение. Достъпът е, ще се уреждат по действащите актове. Е, Прумското решение и рамковото решение на съвета за упростяване обмена на информация и оперативни данни между полицейските органи на държавите членки и взаимната правна помощ. Искам и всъщност исках да изясня тези въпроси, свързани с типа достъп, от който ще се ползват полицейските органи, защото, както казвам, такъв достъп за тях не е предвиден изрично в проекта, който е внесен през октомври. Зная обаче, че държавите членки в съвета единодушно решиха а, да има такъв достъп, защото те биха искали такъв да бъде уреден. Разбирам, че комисията е изключила тази е, възможност от е, сегашния проект е, с оглед по-нататъчната работа по пакета за обежището и своевременното създаване на Агенцията за управление на мащабни, големи информационни системи. Но смятам, че все пак за достъпа има какво още да се помисли. Uh, uh, Ако колегите бих е, искали повече информация, бих е препратила и на действ... към действащия регламент, който на техническо ниво урежда сътрудничеството между полицейските органи. Сега как ще протече по-нататък процедурата? Това ще кажа в заключението си. 9 декември е срока за внасене на изменения. Тогава ми се иска да проведа и втора среща с контрадокладчиците, за да разискваме евентуално поступилите изменения. А, евентуален ориентационен вод може да бъде проведен на заседанието на комисията Либе на 25 и 26 януари. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Маковей. Въпросът ми е към съвета и към комисията. Желаете ли? да се включите в разискването. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата и благодаря също на госпожа Маковей за представянето на проекта за доклад. Мисля, че това потвърждава впечатлението, което имаме в съвета, че Комисията Има предвид преговорите, които се състояха в съвета и в парламента. Съветът има впечатление, че на техническо равнище няма какво толкова да се обсъжда вече. Трябва да има някои малки технически адаптации, но смятам, че за сега разполагаме с добра база. Сега ще посоча един малък елемент, на който се спря и госпожа Маковей. Става дума за достъпа. Достъп за а, правоохранителните органи. Всички държави членки изразиха своето разочарование от а, факта, че комисията не направи предложение във връзка с достъпа на а, правоохранителните органи и органите, които са компетентни по опазването на обществения ред. Комисията посочи пред съвета, че проявява готовност в бъдеще да вземе предвид този елемент. Благодаря. Yes. You, благодаря, госпожо председател. Ще прескоча повтарянето на графика, който госпожа Макова изпомена. Това е трето предложение от комисията. Сегашното предложение е прието на 11 октомври с оглед подпомагане на Белгийското председателство за постигане на предък по този пакет, а също така за постигане на по-бързо споразумение, за да може агенцията да започне работа от 2012 година. Това предложение цели сич... постигане на всички заложени в първото предложение задачи, подпомагане на прилагането на Дъблински регламент, по-добра закрила на личните данни, по-добро управление на Евродак от бъдещата агенция по информационни технологии, оперативното управление в правомощията на комисията. В предложението се предвиждат и становищата на съвета и първата резолюция на парламента. По отношение на отделните елементи на предложението, мога да кажа, че се предвиждат различни разпоредби за обхващане на информация в а, различните материали а, по отношение на онези, които търсят убежище. Поясняват се информацията, като може, може да бъде получена от специалистите по пръстови отпечатъци. Това е едно пояснение на предвиненото в преамбила предвиден е и достъп на правоохранителните органи, т.е. предвиден е да отпадне достъпа на правоохранителните органи и а, тази разпоредба е заличена от текста. Искам обаче да ви обърна внимание на една тема, която е важна за бъдещите преговори. Очаква се от законодателните органи да постигнат поразумение за данни, попадащи във втора категория за хора, които са задържани във връзка с това, че неправомерно са преминали границата. Според действащия регламент тези данни се съхраняват за срок от две години. В първото си предложение комисията предвиди и продължава да настоява този срок да бъде съкратен на една година, за да е в съответствие с регламента от Дъблин. Освен това, има разлика в становищата между Европейския парламент и съвета, поне за сега. Връщам се на въпроса за достъпа на правоохранителните органи. Предпо... Има предпочитание в някои държави и членки да бъде възобновен този а, достъп. А, комисарят Малмстрон каза, на последния съвет на министрите на правосъдието да бъде преразгледано предвидената забрана за достъп в целия пакет и да бъде намерено решение предвид е, механизма за спешни мерки по Дъблинския регламент. Благодаря. Сега започваме дебата. Господин Моралес е първи в списъка ми от изказващи се. Благодаря. Мисля, че преобладаващата тема на срещите с госпожа Маковей в нашата група бе достъпа до базата данни на правоохранителните органи. Комисията оттегли този елемент от предложение. Така се ускорява цялата процедура за работа по пакета за обежището и на второ място се оказва подкрепа на някои от техническите изменения, предложени от госпожа Маковей. Това е преработено предложение и можем да изменяме само онези елементи, които и комисията е изменила. В този дух смятам, че сътрудничеството с госпожа Маковей беше много добро и очакваме по-наташен напредък, разумен напредък. Основната, основният препани камък е а, позицията на комисията и мисля, че Белгийското председателство постига възможно най-бързия напредък предвид обстоятелствата. Much, Госпожа Вебер, благодаря, госпожо председател. Госпожа Сара Лътфорд, контрадокладчик от нашата група, не можа да присъства, за това ще говоря вместо нея. Ще кажа това, което тя искаше да каже и то отразява позицията на Алде. Искаме да изразим подкрепа за доклада на госпожа Маковей. Радваме се, че някои от коментарите на Европейския надзорен орган за защита на личните данни са съобразени в доклада. Докладът в момента отразява правилно снемането от страна на комисията на възможността на правоохранителните органи на държавите членки да извършват достъп до базата данни Евродак. Но а, като се има предвид казаното от докладчика и от съвета, трябва да подчертаем, че вероятно много бър... лесно ще подкрепим а, а, лесно доклада, а, но малко се притесняваме да се отварят широко вратите за такъв достъп в бъдеще. Току-що чухме съвета. А, в смисъл, че те искат да има такъв достъп на полицейските органи до базите данни. Ние силно се противопоставяме на тази тенденция. Това е много категорично послание от наша страна до съвета, до Белгийското председателство и до Унгарското председателство. Тази ни позиция се обосновава с няколко причини. Мисля, че всички през последните няколко седмици са получили нещо като предупреждения от е, органите за защита на личните данни и от представители на гражданското общество, които са против проекта поради е, това развитие на разискванията по този проект, защото ще се създаде неограничен достъп, а това е сериозно нарушение на правото на неприкосновеност на личните данни. Полицейските органи ще имат възможност да получат допълнителни биографични данни, свързани с пръстовите отпечатъци. Това се вижда и от оценката на въздействието, извършена от комисията през 2009 година. Също така ще има и допълнителни разходи, както на европейско ниво, така и на национално ниво, тъй като Евродак ще бъде натоварен с нови функции за обработка на такива искания за информация. Затова се надяваме, че съветът не възнамерява да възприеме подобни скъпоструващи мерки, е, чия ползата от които е съмнителна. Категорично не е ясно какво ще се постигне е, с е, тях и това не е целта на, на базата данни, когато тя е била създадена в самото начало. Надяваме се тази широко отворена врата да бъде затворена. Господин Де Йонг, благодаря, госпожо председател. Понякога съм изненадан от липсата на чувство за историчност у някои държави членки. Ако те си поразровят архивите и е, видят е, Дъблинската конвенция и за какво тя е била използвана и каква е била идеята, е, ще видят, че това е било а, сравняване на пръстовите отпечатъци с цел да се установи коя държава членка трябва да разгледа едно заявление за убежище. Никога в този процес не е имало идеи е подобна база данни да се използва за борба с тероризма или тежките престъпления. Значи по съображение е, за историческа памет и по причините, е, изтъкнати вече от други колеги, бих казала, че тук, като давате достъп е, на полицейските органи до пръстовите отпечатъци в е, Евродак, вие променяте историческото предназначение на тази база данни. това е много сериозно и за това поздравявам комисията за това, че е внесла проекта без такъв достъп. И а, е, следя дебата в е, съвета за повторното въвеждане на подобен достъп. Мисля, че това ще бъде погрешно послание е, и ще създаде много проблеми при прилагането на самия акт. Съгласен съм от друга страна с подхода на комисията да се настоява на възприемането на пакета за обежището. Нашата група споделя този подход. Последна бележка за доклада благодаря на Моника Маковей за техническите изменения. И като цяло за всички изменения, предложени от нея, мисля, че тук ще протече една много плодотворна дискусия. Отбелязвам обаче, че е, в доклада на госпожа Маковей е, се визира достъпът е, на правоохранителните органи до базата данни и много съжалявам, че тя е направила това, като се има предвид, че останалите изменения са много хубави, господин Албрехт. Искам да благодаря на докладчика за положителния подход. Само ще спомена подкрепата си за казаното от госпожа Уебър за достъпа на правоохранителните органи до базата данни. Ние много силно критикуваме това и можем да се аргументираме много обстойно. Това не е съразмерно. Това отваряне на базата данни за използване на тези данни от правоохранителните органи за други цели. Комисията и парламент се радвам, че работят заедно, но това, което чувам е, че в съвета има подкрепа, единодушна подкрепа за предвиждането на такъв достъп, така че ще има дебат с съвета по този въпрос. Според мен е от решаващо значение парламента да излезе с единно становище по този въпрос. Благодаря. Моника има думата. Благодаря. Много ясно е каква е позицията на комисията и съвета. Ще внесем предложението в вида, в който е. И съвета предвижда да има разпоредби за осигуряване на достъп до данните. По другите изменения има яснота. има съгласие помежду ни. Благодаря за вашето участие. И ако няма възражение срещу крайния срок на второто заседание, ние можем да продължим с обсъжданията и по-нататъчни обсъждания за достъпа на правоохранителните органи до данните. Благодаря комисарят Малмстрем е с нас. За това предлагам да преминем към 16-та точка за вътрешната сигурност. И след това да се върнем на 14 и 15 точка за споразумението между Европейския съюз и Бразила, Бразилия за отпадане на визите. Госпожа Маковей Надявам се, нямат възражения по тази промяна в дневния ред. Първо ще изслушаме комисаря Малмстром и след това ще продължим с обсъжданията по точките. Прието е. Микрофонът е изключен. Много се радвам да приветствам с добре дошла комисаря Малмстрън, за да ни запознае с стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, стъпка към по-сигурна Европа. Тази стратегия бе прията миналия понеделник. Припомням, че комисията по граждански а, права а, има назначена госпожа Борселино като докладчик по въпроса за вътрешната сигурност. И сега давам думата на комисаря Малмстрём. Благодаря. Почитаеми членове на Европейския парламент, много се радвам отново да бъда тук. През изминалите седмици по различни поводи се срещах с много от вас. Радвам се, че мога да представя стратегията за вътрешна сигурност. Благодаря на секретарията и председателството, че намериха място във вашия дневен ред за тази точка, за да мога да ви представя стратегията преди да я представя на съвета. Това е нещо добро. Тя е прията от комисията миналата седмица. Тя стъпва върху съвместната ни амбиция да решим по-глобално въпросите на сигурността, така както е предвидено по Лисабонския договор. Много от нас се чувстваха изнервени от факта, че сигурността се разглежда частично, а не интегрирано, всеобхватно. Стратегията за сигурност цели именно да бъде променено виждането за това, да възприемем един по-интегриран подход, за да се справим по-добре с предизвикателствата. Отделили сме пет области, които изискват специално внимание – Сигурността е задължение на държавите членки, но можем доста да постигнем и на европейско равнище, за да има допълнителни ползи, за да се подготвим по-добре в борбата срещу организираната престъпност, киберпрестъплението, управлението на кризи и бедствия. И предвиждаме дейности, които трябва да бъдат изпълнени през едните пет години, за да подобрим сигурността за нашите граждани и нашето общество. Ще бъда съвсем кратка, госпожо председател. Ще започна с организираната престъпност. Има много леки престъпления, с които се сблъскваме ежедно, ежедневно, кражби и в същото време действията на организираните престъпни групи боравят с много големи средства. Ние искаме да позволим на правоохранителните органи да работят заедно през граница, за да могат да разбиват тези престъпни мрежи. Основно предложението предвижда да тръгнем след парите, да атакуваме тези групи там, където са най-уязвими, да видим какво се прави в отделните държави членки и да разработим предложения – за да може тези средства от нелегална дейност да не се влеят в економиката и да бъдат озаконени, да можем да отнемем, да конфискуваме а, тези облаги от престъпна дейност и от корупция. Това е изключително важно. За това повече следващата пролет. Европол докладва, че има над 300 опити за терористични актове в Европейския съюз. Те усъвършенстват своите методи на работа. миналата седмица знаем за тези доставки, които са били извършени през Йемен. Има отделни лица в държавите членки, които се чувстват отчуждени от обществото, обръщат се към тероризма така че не става дума да приемаме нови законодателни актове, а да работим по линия на превенцията. В момента готвим предложение за политиката за сигурност и бихме искали в същото време да разработим една платформа за борба срещу радикализацията, в отделните общности се опитваме да установим кои са онези лица, които се занимават с пропаганда и трябва да разчитаме на наученото от най-добрите практики. Следващата година ще подготвим а, предложение за осигуряване на достъп и представяне на данни. По киберпрестъпленията а, не е нужно вече в днешно време да имате пистолет, за да ограбите хората или да нападнете а, атомна електроцентрала. За съжаление, все повече стават опитите за киберпрестъпления. Има престъпници, които действат в интернет пространството и чрез интернет могат да бъдат откраднати средства от сметките на хората, да бъдат а, засегнати а, различни институции във всички държави членки. Трябва да бъдат подготвени екипи. В някои от държавите членки е направено много, други не са така подготвени. Затова е хубаво да има обмен на опит, за да можем да се подготвим по-добре, да реагираме на бъдещи атаки в киберпространството. Освен това, предлагаме да бъдат а, криминализирани и такива престъпни електронни мрежи. Постигнато е доста благодарение на сътрудничеството. Необходимо е да бъде проявена по-голяма солидарност, за да се прилагат на практика всички тези мерки, така щото гранична полиция да си сътрудничи по-добре по защитата на външните граници, да се борим срещу трафика на хора, контрабандата с нелегални стоки и други престъпни дейности. Следващата година ще ви представя а, предложението за Евросур, нова система за наблюдение, за борба срещу трафика и контрабандата с незаконни стоки и провеждане на съвместни операции. Управление на кризите и бедствията е следващата точка. Миналия месец станахме свидетели на природни бедствия, а, из, изригването на вулкана в Исландия породи много проблеми. В Мадейра имаше наводнения, също така имахме разливи в, Хула, в а, Унгария. А, това изискваше различни а, институции да работят заедно, защото проблем не е само финансов или инфраструктурен, трябва да имаме по-всеобхватен подход. Необходимо е да имаме система за управление на кризите в Европа. Това е предвидено по Лисабонския договор, затова се прави оценка, за да можем да изготвяме общи доклади, съвместни доклади по време на природни бедствия и аварии. Това са някои от предложенията, заложени в стратегията. Работим заедно с много други комисари и това е един, една процедура, която извлече огромна полза от приноса на държавите членки, от това, което вие правите и а, благодаря на госпожа Басолино за тази инициатива, която се развива отлично. Налага се да пристъпим от думи към действия, а не само да останем с още една прекрасна стратегия. Имаме предизвикателства в областта на сигурността и много сме наясно с тях. Бихме искали да сведем до минимум заплахите за нашите граждани и след това, а не да вървим а, след бедствията. Ще изготвяме годишен доклад за напредъка с препоръки за по-нататъчни действия. Този доклад може да бъде една чудесна възможност да направим обсъждане с вас и със съвета по въпросите на сигурността. Това е нашата стратегия за подобряване на вътрешната сигурност през идните години. Бе разработена съвместно с вас и със съвета и много се надявам, че и в бъдеще ще продължим да работим в тясно сътрудничество. Госпожо председател, това бе кратко кратък увод а, в този тъй амбициозен а, документ. Прегледа бе много кратък, но днес съм на ваше разположение и по-нататъка, когато започнем работа по доклада и можем да обсъдим въпросите отново. Благодаря. Благодаря ви, много се радвам, че дойдохте тук. Най-напред благодарим ви. За това имаме доста дълъг списък с желаящи за изказване. Най-напред обаче ще дам думата на госпожа Борзалино, докладчик. Ако мога да попитам дали ме чувате добре, е, защото гласът ми е доста дрезгав. Благодаря ви много. Благодаря на госпожа комисар Малстрам за това, че дойде тук в нашата комисия за да представи Европейската стратегия за вътрешна сигурност. Ще бъда съвсем кратка. Става дума за първоначално обмен на мнения. Парламентът ще трябва да извърши частта от работата, която трябва да извърши, за да допринесе за тази стратегия, която е насочена срещу престъпността и тероризма. Методично би било добре, ако ние изхождаме от определени съображения и надхвърлим рамката на съобщението. Каква е ситуацията сега Четирима от петима европейци са загрижени за сигурността. Необходима е специфична рамка, за да може да се направи оценка на реалните опасности. Тежка и организирана престъпност, изпиране на пари, тероризъм, какви са инструментите, с които разполагаме на европейско равнище. Тук също трябва да направим прецизна оценка на ситуацията и след това Евроюст и Фронтекс трябва да работят съвместно. Трябва да бъдат включени и други субекти в тази стратегия, като например националните парламенти, съдиите, гражданското общество, <clears throat> сдруженията, съюзите на местно равнище също. Има добри практики, които са на национално равнище и би трябвало, ако е възможно, да ги разпространим и на европейско равнище. Трябва да установим какво още ни липсва на европейско равнище. Как можем да се борим е, ефективно срещу организираната престъпност и тероризма. Пожелавам на всички успех благодаря, госпожо Порзелин и господин Ламбринидис. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Имам две бележки. Много може да се каже, но тъй като времето ни е малко, не мога да се спра на този е, много добър и много интересен документ много отношения. Едната ми бележка е свързана с вашите действия във връзка е, с интернет. Какви престъпления е, са предмет на борбата ви там. А вторият ми въпрос е за радикализацията. И двата въпроса опират до много сериозен проблем. Що е вътрешна сигурност? Как я дефинираме? Вие като че ли се опитвате да обхванете понятието с твърде голяма мрежа. Всеки, който извлича пари от каквато и да е дейност, която може да бъде използвана за всякакви цели, попада в тази мрежа. И тук идва първият ми въпрос. Много се притеснявам, че в получерен шрифт изрично сте записали борбата с а, м, нарушенията на правата на интелектуална собственост като а, борба за вътрешна сигурност. Разбирам да се борите е, с престъпленията в кибернетичното пространство, когато те се използват за атаки е, срещу критична инфраструктура, за трафик на деца. Обаче защо в получерен шрифт има нарушение на правата на интелектуална собственост тук? Това е важен въпрос. Парламентът ще го разисква, комисията ще внесе препоръки, обаче трябва много да насиля въображението си, за да се съглася, че това е приоритет по стратегията за вътрешната сигурност на комисията. Освен ако според вас вътрешна сигурност е толкова широко понятие, че всяка дейност, дори да не е пряко свързана с финансирането на тероризма, попада под понятието вътрешна сигурност. Тук някакси пълзящо виждаме как правата на интелектуална собственост се проявяват както и на други места. Втори въпрос – радикализацията. На 26 април съветът е, прие едно много опасно решение, според мен. Решено бе да бъде създаден механизъм за събиране на информация от държавите членки на основата на въпросник – за радикалните идеологии в Европейския съюз. Не е дадено определение, не е пояснено какво означава радикална или екстремистска идеология. В тази категория би влязло почти всичко, което е, да кажем, крайно политическо виждане, което не ни харесва. предвижда се обмен на информация и се търси информация, включително от членове на семейството на заподозрени лица, заподозрени за това, че са радикално настроени, от съседите, от приятелите и се създава база данни, която е огромна, недефинирана, правното и основание е недефинирано и според мен това е извънредно опасно. Комисията предприема ли някакви действия за координиране или по друг начин управление на този механизъм за събиране на информация? Ще го замразите ли? Ще го спрете ли този механизъм? Знаете ли в съвета какво става в това отношение? Защото и тук се поставя същия въпрос. При радикализма, при радикалната идеология, а, дефиницията може да има огромно отражение върху живота на европейските граждани. Благодаря госпожа Интвелт. Благодаря госпожо председател. Първо, приветствам интегрирания, холистичен подход, както вие го наричате. Мисля, че за него беше крайно време. Напълно съм съгласна с вашата амбиция в това отношение и нашият парламент пълноценно ще участва в дебата. Но подобно на Ставрос, аз мисля, че трябват допълнително разисквания за определенията, за принципите, за целите. Защото най-напред, според мен, едно от нещата, които липсват е, са фактите, доказателствата, особено в борбата с тероризма. Оценки липсват. Следващата е, година ще отбележим 10-та годишнина от ужасната атака срещу кулите близнаци. Е, много голям набор от мерки бяха приети от тогава насетне, както вие правилно отбелязвате, не особено съгласувани помежду си но ние имаме много малка представа за това доколко те са резултатни. Имаме и известна представа за това как те са се отразили върху гражданските свободи. Нямаме никаква представа какво ни струват обаче. Така че преди да имаме нови репресивни мерки, трябва да знаем колко ефективно е било приетото до сега и трябва добре да знаем какво ни е необходимо трябва да знаем къде полицейските органи не разполагат с достатъчно инструменти и какво трябва да им се даде в повече, защото някой път се страхувам, че в човешката природа да се борим с вятърни мелници. днес ние толкова сме подвластни на образите и оттам на въображението. Нашата политика не може да се опира върху това. Тя се опира върху факти. Много се радвам, че сте включили кражбата на самоличност, на идентичност в графата престъпление в кибернетичното пространство. Защото това е едно от най-бързо разрастващите се престъпления и те много пряко засягат нашите граждани. То е включено в политическия дневен ред преди години и държавите членки отказват да се занимават с него, защото не желаят да приспособят а, своите правни дефиниции за кражба на самоличност, така че да стигнем до общо европейска дефиниция. Знаем, че а, при, а, ако има едно наистина международно престъпление, то е това. Така че тук са задължителни нашите действия. И най-сетне, ние създадохме много големи нови правомощия за държавните органи да контролират гражданите. Мисля, че всяка нова мярка, всяко ново правомощие, е, което даваме на е, държавните органи, трябва да бъде балансирано от гаранции за гражданите. Тук пропаста е, огром, е огромна. Трябва да вървим ръка за ръка с, с създаване на ново правомощие, създаване на гаранции. Като си помислим за защитата на личните данни, огромен е броят на базите данни, създадени е, за полицейски цели и целите на сигурността. Това е манна небесна за е, е, кръците на самоличности. За това трябва много да внимаваме. Ако искаме да създадем необходими нови правомощия за всяко новосъздадено ново правомощие, трябва да създадем и правна гаранция в полза на нашите граждани. Благодаря, господин Яколино. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да се срещна отново тук с госпожа Малстръм. Приветствам факта, че тя можа да представи своята стратегия пред Европейския парламент. Това съобщение, както и други съобщения, навеждат на една точка, която трябва да бъде дискутирана до край и да се предприемат корекции по нея. Аз обаче искам сега да кажа нещо във връзка с организираната престъпност и първият аспект, който ще засегна – е отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност, е, от мафията, от организираната престъпност. Имам се предвид основно организирани престъпни групи. Тук трябва процедурите да бъдат опростени и да се предотврати тези средства да не бъдат използвани от мафиотски организации и да бъдат инвестирани в е, легалната економика. тези средства, които след това се изпират от мафията, тези пари – там а, процедурите са доста сложни и за това имаме проблеми. Сега ще се спра на контрабандата на наркотици. Преди години имаше предложение от а, френски министр на вътрешните работи за борба с а, търговията с наркотици. И тук в парламента не винаги е лесно да се разглеждат е, теми като наркотична зависимост и разпространение на наркотици. За това аз искам да се обърна към госпожа Малстром със следния въпрос. Ма представи предложението на е, френския министр е, се съдържат някои точки как трябва да се действа. Искам да чуя какво е мнението на комисията по това. Благодаря. Сега ще ви дам думата отново, госпожо комисар, за да можете да отговорите на въпросите. А след това ще проведем още един кръг с запитвания госпожа Сипел, госпожа Бибер, господин Албрехт, господин Молдър, госпожа Блинкевич и госпожа Ханкеш също иска да се изкажат. Госпожа Гризберг, о, те станаха много. Няма да имаме време. Госпожа Лейсбек, Румера Лопес, да. Госпожа Сипел, вие сте вписана. Да. И госпожа Ернст. Сега затварям списъка за изказващи се. Госпожо комисар. Благодаря. Благодаря за големия интерес, е, който е, парламентът проявява към темата. Той е обнадеждаващ е, за бъдещата ни работа. Госпожо Борселино, надявам се, че ще се почувствате по-добре, макар че времето не благоприятства доброто здравословно състояние. Ние не предлагаме много нови, драматично нови или драстично нови нормативни актове. Искаме да видим действащите актове дали функционират, могат ли да бъдат поправени направени тук-там. Можем ли да почерпим вдъхновение от националните парламенти и законодателства, например, отнемането на имущество? Някои държави членки са работили доста в тази посока и част от техните решения могат да бъдат заимствани на европейско ниво. И на това обръщаме внимание, защото е, законодателството в Европа според полицаите не функционира добре. Трябва да видим защо не функционира. Когато е, престъпниците е, преместват парите от едно място на друго, ние трябва да бъдем в състояние да ги следим. ще работим по тази тема в бъдеще с вас от следващата година. Господин Ламбринидис, много неща има в текста. Съгласна съм, че е, престъпленията срещу деца са много важни. Интелектуалната собственост е само една връзка с организираната престъпност. Доколкото тя не е свързана с организираната престъпност, няма да се занимаваме с нея. А, що се отнася до радикализацията, в тази стратегия ние не си поставяме за цел да създадем база данни или нещо подобно. Ние а, е, отговаряме на а, е, искания на местни органи, и а, е, на изследователи, е, чрез които те могат да общуват, защото много хора работят по този въпрос, опитват се а, е, да идентифицират те наречените доморасли терористи. А, тук е необходимо да се установи контакта между социални работници, местни органи, всички, които работят по тези въпроси, те имат нужда от платформа за общуване, за обмен на опит, за отправяне на препоръки и няма намерение за създаване на база данни за следене на гражданите. Става дума за искане от страна на местни органи и на изследователи, както каза. Госпожо Интвелт, съгласна съм с вас, че трябва да направим оценка на това, което действа в момента. Най-напред имахме инвентаризация на законодателството в областта на тероризма. Изпратихме тази инвентаризация, този инвентарен списък, така да се каже, в началото на лятото. И се опитваме така да а, а, определим доколко фун функционира нашето законодателство. Имаме доста а, е, факти, доста данни а, е, от координатора по тероризма включително, но а, е, много трудно е да ги съпоставим, защото държавите членки си имат собствени данни и не винаги можем да получим тази документация. Тя не винаги е публично достъпна. Опитваме се да направим оценка на това, което съществува, да се опрем върху него и да не създаваме излишни нови актове или инструменти. Разбира се, всеки нов проект ще има много силен аспект, свързан с защита на правата на човека, правната защита за кражбата на самоличност. Съгласна съм, че нямаме нормативна уредба. Много от моите приятели са пострадали от това престъпление. Обикновените граждани страдат, също страдат и от ограбването на банкови сметки. Значи ние трябва да положим много по-големи усилия заедно да решаваме тези проблеми. Господин Яколино, да, предложението на френския министр бе направено последната пролет. Ще има оценка следващата пролет. Така че ще видим докъде сме стигнали. Успоредно вървят нещата. Ние също така работим и по трафика на наркотици. Много важен е проблема и методите, които разработваме там е, въжат и за темата повдигната от вас. Това са паралелни процеси на оценка. Благодаря. Сега, следващия кръг. Госпожа Сипел, госпожа Вебер, господин Албрехт, госпожа Мулдер и госпожа Блинка Вичуте. И след това ще минем към последния кръг. Госпожа Сипел сега. Благодаря най-сърдечно. Искам първо да благодаря за това обобщено представяне на документа. Той изиска е, всъщност много време, защото трябваше да разгледаме различните законодателни актове, които съществуват. Що се отнася до борбата с тероризма и сигурността, беше проведена дискусия, е, беше направен обмен на данни, също бяха обсъдени и технически инструменти, като например телесни скенери и други неща. А, искам да се спра сега на превенцията, какво означава радикализация, къде се намират а, и къде всъщност се набират съответните престъпници и смятам, че тук може да се направи крачка напред. Този аспект е важен. Важен е също и факта, че извършителите идват не само от трети страни, а се вербуват и в Европейския съюз. Този аспект не трябва да се забравя. По отношение на това за европейска система за данни на пътниците, аз съм малко критична, защото независимо от принципните въпроси, свързани с тази система, ние в Европейския съюз по въпроса борба с тероризма и престъпността работим и без това в много тясно сътрудничество. Много често се обсъжда обмена на данни и към настоящия момент не е ясно каква допълнителна полза ще има този обмен на данни за пътниците. Мисля обаче, че ще трябва този въпрос да бъде изяснен още веднъж процедурно, госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Малстром, благодаря ви, че дойдохте тук да обсъдите стратегията с нас. Това е много добра отправна точка. Ние трябва да говорим на тези теми и много от тези въпроси ни притесняват. Това, което исках да кажа вече бе споменато от Карлос и Софи, но имам известен проблем с определението за вътрешна сигурност. За мен сигурността на европейските граждани е най-важна. Така или иначе, имаме различни виждания. Затова имаме национална сигурност, говорим за европейска сигурност, следователно нужна ни е яснота. Естествено, много от тези въпроси ще бъдат разрешени а, с всяко от предложенията. В същото време обаче разбирам, че четири от има граждани си, са загрижени за сигурността, искат тя да бъде подобрена, но те не са готови да се откажат от правата си. Важно е колко информирани са гражданите и наше задължение тук е да се грижим за закрилата на нашите европейски ценности. Така че съгласна съм с това, че колкото по-строги мерки за сигурност искаме, толкова повече трябва да защитаваме и правните гаранции и правната защита. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. На първо място, моля да се придържате към правилото всички групи да имат възможност да се изкажат при първия кръг от изказвания. Затова ви моля да се придържате към това правило. Благодаря на комисаря Малмстрюм за направеното предложение. Много е важно да се внесе яснота по Стокхолмската програма, към какво се стремим а, и да направим дебат по подробностите а не само да си говорим за някакви общи фрази като основни права и сигурност. Освен това е важно да имаме и ясни определения. Когато говорим за нашата стратегия, за документа за вътрешната сигурност, особено в областта на организираната престъпност и тероризма, ние най-напред трябва да им дадем определения – а това всъщност не се получи. Нямаме определение за организирана престъпност и тероризъм. Освен това, говорихте за джепчийство, за нарушаване на а, правата, авторските права, като част от стратегията за сигурност, но това е по-скоро в областта на сътрудничеството между правоохранителните органи и съдебните органи а, това е проблем и те трябва да се занимават с това, но то за мен не е свързано с стратегията за вътрешна сигурност. Освен това, ми се ще да се заложи повече на мерките, допълнителните мерки за сигурност срещу радикализацията. И ако това бъде направено, трябва да има винаги предвидени допълнителни а, мерки не би трябвало хората, които се занимават с сигурността, да си разработват някакви нови мерки и след това хората в областта на правосъдието да започнат и те да почистват след тях. Според мен, а, така се работеше през последните 10-15 години. Сега трябва да обърнем тази тенденция. И всеки път, когато разработим стратегия, трябва да доработваме някакви нови мерки, за да защитаваме основните права и да предвиждаме такива мерки за защита. Имаме някои по-подробни въпроси. Единият е свързан с Европейската заповед за задържане. Вие казвате, според мен, че трябва да има наблюдение на прилагането на какви надзорни мерки. А, когато има а, леки престъпления, по тях се използва несъразмерно Европейската заповед за, задържа, за задържане. Комисията смята ли да излезе с някакви предложения, изменения? за да се прилагат е, по линия на тази директива и съответните мерки за пропорционалност. По въпроса за радикализацията, разбирам, че ще има някакви списъци или база данни, свързани с радикализацията. Е, според мен отново стигаме до определението за радикализация. Като че ли този, това понятие е твърде обхватно. Благодаря ви. Благодаря, колеги. Имаме още шестима души в списъка. Ако не се изказвате кратко, другите няма да имат време да се изкажат. Господин Молдър. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Комисията говори за тероризма. Доколкото знам, има и координатор по тероризма в съвет. Въпросът ми е, как си сътрудничите? Вие с координатора в съвет. Предполагам, че ще ми отговорите отлично. Но въпросът е следния. Ако утре възникне криза, кой крайна сметка носи отговорност. Комисията или координатора по тероризма в съвет. Госпожа Блинкеви, чуйте. Дякую, Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисаря Малмстрюм за представянето на една много важна стратегия за вътрешна сигурност – много е важно не само държавите, членки и правоохранителните агенции на Европейския съюз да си сътрудничат но в същото време и националните парламенти и власти да вземат активно участие в тези дейности. Наред с това, важно е да бъдат приобщени и гражданите. Защото, както вие казахте, превенцията трябва да е на лице – за да не се стига до това гражданите да бъдат привличани в, към тези терористични групи. Още нещо а, трябва да имаме предвид. Економическата криза. Как да не позволим на престъпниците да се внедряват в институциите. Как да водим битка срещу това и економиката в сянка и свързаните с нея въпроси. Как според вас трябва да се борим срещу корупцията и сивата економика? Вие споменахте и защитата на нашите граници. Това е много важно, особено когато водим борба срещу контрабандата. Вие казахте, че има държави членки, които са готови да предприемат мерки за защита на границата, но има и някои, в които а, през последните няколко месеца, през ноември и октомври, митническите власти не са получавали своите заплати. Защото няма средства в държавите членки за това. Това, са, това е по линия на мерките за финансовата дисциплина. Ако митничарите не получават своите заплати, смятате ли, че те ще работят добре? Ще постигат ли успехи? Госпожа Хонкиш е ще следваща списъка. Госпожо председател, много кратък коментар ще направя. Вие споменахте борбата срещу организираната престъпност и антитерористичната дейност. Ние всички сме на мнение, че трябва да избягаме дублирането на действия – Що се отнася до вътрешната сигурност, е, тя си има и външен аспект. И службата за външни дейности пък си има свои вътрешни правомощия. Въпросът ми е, как можем да избегнем дублирането на дейността? Защото така не се постига ефективност. Имам и трети въпрос – Съвсем наскоро чухме някои интересни коментари от ръководството на НАТО. Така, например, бях в комисията СЕДЕ и там бе споменато, че според НАТО е по-важно да се води борба срещу организираната престъпност и тероризма. Въпросът ми е следния. За да избегнем дублирането на дейности, как да бъдат разпределени задачите а, сред службата за външна дейност и националните власти и НАТО, например, и онези органи, които отговарят за сигурността. За да бъда по-конкретна, какво мислите за отговорностите на държавите членки по вътрешната сигурност? Това беше тяхна отговорност преди. А, как можем да променим това и да го прехвърлим като правомощие на Европейския съюз. Благодаря ви много за конкретните отговори. Аз съм ви изпратила писмени въпроси за ролята на неправителствените организации в областта на антитероризма и борбата срещу а, организираната престъпност. Въпросът е важен, тъй като предизвикателството е сериозно. И една лична бележка. През целия си живот съм живяла в комунистическа държава. И това, което забелязах е, че неправителствените организации винаги са играли важна роля в областта на разузнавателната, оперативната информация по това а, време. Благодаря за вашите отговори. Бяха споменати и две проучвания които ще се проведат и бихме искали да научим повече за тяхното съдържание, защото би било твърде полезно да се запознае с тях. Oui, merci. Euh, euh, госпожа Гризбек, благодаря. Най-напред благодаря на госпожа комисаря за това, че дойде тук и така ясно се изказа. Аз ценя метода, който се възприема сега, тъй като доста време терористите възприемат нова стратегия холистична, глобална, надхвърляща границите на Европейския съюз и организирана в международен план. Така че мисля, че предложеният метод трябва да бъде наистина консолидиран и да води до резултати. Накратко, госпожо комисар, вие говорихте е, за това, че е имало близо 300 е, е, опита за терористични атентати през годината. Имало е близо 300 заплахи. Не можем ли да бъдем по-конкретни? Смятам, че трябва да имаме политика извънредно ясна за нашите граждани. Те се безпокоят в цяла Европа от терористичната заплаха. Тя виси над главите на всички ни но същевременно те се отнасят с недоверие към понякога непремереното използване на лични данни. Би трябвало да се знае каква полза има от, това, от тази употреба. Например, на летищата. Забранено ви е да пренасяте течности. Знаете, че това не се спазва навсякъде. А където се спазва това, тази забрана, се спазва много драстично. И не знам дали а, трябва да се проверяват пастите за зъби на милионите пътници а, през а, летищата. летищата. А, сега се говори а, за телесните скенери. Въобще а, не знам а, дали всички тези мерки са ефикасни. Трябва а, да бъдем много ясни за това каква е ползата от използването на личните данни и по какъв начин ще се борим с рисковете. Е, за това е, трябва е, да бъдете много конкретни, не само в борбата, но и с превенцията. Как да обясним всичко това на нашите съграждани, които се намират в една мъгла от цялата тази информация? Виждате сега какво става с оповестената информация от Wikileaks. какво да се направи за по-ефективна защита? Мисля, че ако бъдем по-прагматични и конкретни, това би било добре. Колеги, комисаря трябва да си тръгне след 5 минути. Ако искате да чуете отговори. Изкажете се кратко. Още двама записали се за изказване имам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и госпожо комисар. Аз искам да ви задам следния въпрос е, и да свържа изказването си с е, предишните изказвания. Ако разгледаме тайните служби на 27-те държави членки, знаем, че ситуацията е съвсем различна във всяка от тях. Ако говорим за вътрешна стратегия за сигурност и не вземем предвид какви са общо взето капацитетите за превенция на 27-те държави членки, тогава това би означавало че ние поемаме риск. Ние не знаем как протича сътрудничеството между тайните служби на държавите членки в Европа. Естествено, това е най-проблематичната сфера, защото държавите членки не винаги са готови да предоставят информация, за да се гарантира по-добра координация на действията. Обаче тези тайни служби, те много често защитават економическите интереси на своята страна и възниква въпроса дали дали те изобщо е, защитават сигурността в своята страна и е, в Европа като цяло. Тук е, става дума основно за това, че от една страна имаме специфични операции, това са съвместните разследващи екипи, но това са съвсем специфични мерки. Затова питам, не бихме ли могли да си представим един механизъм, който да дава възможност за комуникация между тайните служби, защото по този начин смятам, че ние бихме осигурили по-голяма ефективност на действията на европейско равнище. Е, има безкрайно много заплахи, които съпътстват нашето ежедневие. Например, когато ставаше дума за атентатите, атентатите в САЩ, когато се състояха, много често се говореше тогава, че трябва да се координира по-добре дейността на тайните служби в Америка, но ние трябва да направим това и в Европа. За целта е необходим специален механизъм, който да гарантира това взаимодействие. И сега, примера с Викиликс. Необходимо ни е това сътрудничество, необходими са ни и тайните служби, които обаче наистина трябва да си съдействат ефективно. Ние като граждани понякога е, се чувстваме като слон в е, стъкларски магазин. Наистина нещата са е, много проблемни и не се действа ефективно, така както трябва. Госпожо Арс, моля, бъдете съвсем кратка. Искам само да добавя нещо накратко. И всъщност това са е, три основни точки. Първо, Стратегията, която беше представена, аз приветствам това, че е създадена, приветствам, че е създадена общностна стратегия, обаче трябва много добре да си помислим какво е съотношението между сигурност и свобода. Доколко стъпките, които правим, отговарят на изискването на съразмерност и на изискването за целесообразност. Така че не трябва да решаваме принципни неща преди да се запознаем с детайлите. Второ, очаквам от от госпожа Малстръм да изразим ясно ясно да дефинираме какво е радикализация и какво трябва да означава антирадикализация. Това е изключително важен момент. Трето, необходимо ни е, е ясно е, понятие за тероризъм. Вие говорите за е, тероризъм на местно равнище. Има различни схващания обаче на понятието тероризъм между държавите членки, но и между Европа и САЩ. За какво говорим, когато става дума за тероризъм? Трябва да изясним понятието понятието. И е, трето, аз е, смятам, така както госпожа Зип, за данните за пътниците, преди да създадем нещо ново, трябва много внимателно да погледнем с какво разполагаме и е, да видим дали това ново, което бихме създали, би ни донесло полза. Благодаря. Комисарят, благодаря ви, разбира се. Можем да посветим цели семинари на тези дефиниции. Винаги е много важно да си задавате въпроса какво правите всъщност но не съм съгласна, че трябва винаги да се а, правят а, трампи. Да, говорим за сигурност. Нашите граждани трябва да бъдат защитени. И основните права тук се вземат предви. Ваш, ваше основно право е а, да не ви се краде банковата сметка, да не ви се краде самоличността. Разрешени ли са всички методи? Естествено не. Винаги има много силна защита на личните данни, съизмеримост, субсидиарност и а, потребност и полза, за да могат а, да се предприемат а, тези защитни мерки. Но а, сигурността също е основно право. И за това госпожа Рединг винаги се е стремила а, да възприема тази материя като материя на основните права, но не трябва да подценяваме сигурността на гражданите. Това също е основно право. Установили сме три основни заплахи Опитваме се да бъдем конкретни. Три заплахи и е, установяваме и преценяваме как можем да им се противопоставим. Те съществуват някои от тях са свързани с организирана престъпност, някои от тях са свързани с това, което природата може да ни причини и също изискват свои специфични мерки. По отношение на зададените въпроси, да, ще има предложение за данните за самолетните пътници. Това е съобразно Стокхолмската програма. Единодушно беше поискано от държавите членки. Бързо ще започнем преговори по външно споразумение е, за е, данните на самолетните е, пътници. Е, нали, поставя се въпрос дали можем да имаме такива външни споразумения, да нямаме вътрешно събиране на такива данни. Няма логика. Ще започне а, а, дебат. А, трябва най-напред да се съгласим, че критериите, които във външните споразумения сме възприели, трябва да бъдат отразени и във вътрешен план, що се отнася до защитата на основните права. Европейската заповед за арест не мога да ви кажа точно кога ще бъде извършена оценка. ние проследяваме процесите. Ако чуем, че не функционира добре системата, това ще бъде много сериозна индикация. Държавите членки носят основната отговорност там, но комисията следи дали няма системни злоупотреби. Ако има доказателства, това би било в нарушение на директивата. Господин Мудер, да, имаме прекрасно сътрудничество с господин Керхов, координатора срещу тероризма. Той много допринесе за изготвянето на тази стратегия. Ако има терористично нападение в във вашата страна или при нас утре този, който отговаря, са лидерите на съответната страна, вашата или моята. Може би те ще поискат помощ от комисията ще поискат техническа, медицинска помощ, техническо съдействие от какъвто и да е характер и ние ще се опитаме да го осигурим. Но в крайна сметка държавите членки са тези, които носят отговорност за своята сигурност. Това, което ние правиме, да улесняваме сътрудничеството, даваме методи, насоки е, и допринасяме за максимално добър обмен на информацията. Но държавите членки носят своята отговорност. Държавите членки искат това да обменят оперативните си данни, госпожо Ромеро Лопес, но това е много трудно. те извършват такъв обмен неофициално, неформално, но не се обаждат на комисията, за да й кажат, ето сега тези оперативни данни ще ги обменим. Това е нещо, за което може да се съжалява. Работим по него, опитваме се да улесним споделянето на определени типове, категории информация, защото това улеснява а, работата на държавите членки като цяло, но в крайна сметка разузнавателните служби са национални и ще останат такива. Сега предложението за корупцията ще излезе следващата пролет. Очакваме работата на госпожа Маковей в тази сфера, защото знаем, че корупцията е свързана с паричните потоци, които влизат в законната или незаконната економика и това е огромен проблем. Трябва да използваме по-добре механизмите. Много вече е било направено по корупцията, така че трябва да видим съществуващите механизми как могат да бъдат надградени, за да няма дублиране, нещо, което ви притеснява. Е, разбира се, е, в някои страни е, трудно работят механизмите, както вие казахте във вашата страна и в други страни е така. Ние се опитваме да подпомогнем възстановяването на економиките, включително и с тази цел. Има много ясна връзка между вътрешна и външна сигурност. Ако си спомняте, господин Солана преди няколко години представи стратегия за външната сигурност. Тя все още остава прекрасен документ. Даже валидността и се засилва, защото международната престъпност и тероризма се движат не само през европейските граници, но и извън Европа. И ние работим в тясно сътрудничество с госпожа Аштън и нейния екип за да координираме бъдещата си работа. Ние трябва да бъдем максимално интелигентни и стратегически ориентирани в подхода си. Съгласна съм, че трябва да комуникираме много по-добре и да съобщаваме на гражданите много по-добре това, което правим. 300 заплахи имаме. В годишника ще излезе тази информация. Това са статистическите данни. В това е в отговор на госпожа Гризбек. Ще кажем и какви мерки предприемаме, за да се противопоставим. Да, ще се опитаме да описваме пред гражданите много по-добре нашата дейност, не за да ги плашим, а за да знаете какви са мащабите на проблем. Мисля, че общо взето изчерпих зададените въпроси, естествено. Много от тях са въпроси, на които ще се върнем и в бъдеще. С удоволствие ще участвам в бъдещи подобни обсъждания с комисията. И а, е, когато се изготви доклада, това ще бъде прекрасна възможност за по-нататъчно обсъждане, защото тематиката е сложна. Много ви благодаря за това, че ме поканихте да говоря пред комисията днес. Благодарим ви за отделеното време, благодарим ви за отговорите, казва председателя. Желая ви успех. Нека сега преминем към следващите точки в дневния ред. Това е точки 14 и 15. Моля госпожа Маковей и а, господин Енчо да ме извинят. Става дума за споразумението между Европейския съюз и Бразилия а, за краткосрочен а, престой и отмяна на визите за притежателите на обикновени паспорти и на дипломатически паспорти. Най-напред давам думата на госпожа Макова и след това на господин Енчил. От април 2018 и април 2008 година съветът възлага на комисията да започне преговори за подписване на споразумение между Европейския съюз и Бразилия за отмяна на визите. По време на преговорите страните постигнаха споразумение за подписване на две споразумения за притежателите на обикновени паспорти на дипломатически или служебни паспорти – а, втория не трябва да бъде ратифициран от Бразилския конгрес, така че може да бъде ускорен процеса. Затова ще помоля представителя на комисията да ни запознае със съдържанието на тези споразумения и предложенията за решения. И затова давам думата и на двамата докладчици. Думата има комисията. Благодаря, госпожо председател. Позволете да припомня, че един от кредалните камъни на нашата политика е а, регламент а, от 53.9, който предвижда позитивен списък за страни, чието граждани се нуждаят от визи и този позитивен списък съдържа държави, които не е нужно да притежават виза. Бразилия попада в този позитивен списък. Бразилските граждани могат да пътуват за краткосрачен престой без виза. Много от държавите членки а, преди тази дата вече имаха двустранни споразумения на реципрочна основа. Този регламент трябва да се прилага от новите държави членки, присъединили се към Европейския съюз и считано от датата на членството. Затова гражданите на Бразилия могат да пътуват без виза. Но двустранни споразумения не са подписани с всички държави членки на Европейския съюз, конкретно Естония, Латвия, Малта и Кипър за тях задължението, визовото задължение за бразилски граждани продължаваше да действа, т.е. не бе спазен принципа на реципрочност. И за това комисията се свърза с бразилските власти, за да може да бъде отменено изискването за визи на реципрочна основа. Бразилските власти веднага се съгласиха нямаха никакви политически възражения по отношение на тези четири държави членки, но посочиха, че според тяхната конституция отмяната на визите не може да бъде направена едностранно, а трябва да има споразумение за отмяна на визите. От друга страна, четирите държави членки, които споменах, не могаха да започнат преговори след присъединяването към Европейския съюз, защото това е изключително в компетенциите на Европейската общност към онази дата. За това бе поискан мандат за да се пристъпи към подписване на споразумение за отмяна на визите с Бразилия. Както си спомняте, госпожо председател, това стана през април 2008 година и преговорите приключиха през 2009 година, началото на 2010. Междувременно, Съветът вече прие решение за подписване на тези споразумения в началото на този месец. И сега имаме решение за подписване на тези договори, ратификация и според Лисабонския договор се изисква съгласието и на парламента. Трябва тук да посоча, че нямаме едно единно глобално споразумение за отмяна на визите. Едното визира притежателите на дипломатически паспорти и второто притежателите на обикновени паспорти. Бразилските власти държат на подписването на две споразумения – защото ратификационната им процедура е различна в двата случая. За притежателите на обикновени паспорти а, при отмяна на визите трябва да има ратификация от страна на парламента. А що се отнася за дипломатическите и служебните паспорти, това споразумение а, може да бъде подписано от правителството. Тоест в по-съкратени срокове. Що се отнася до съдържанието на двете споразумения, мога накратко да ви запозная. Споразумението за дипломатическите паспорти е изключително ясно. Що се отнася до второто споразумение за отмяна на визите за притежателите на обикновени паспорти, там вече имаме някои по-конкретни разпоредби. Отмяната на визите е ограничена само до лица, които пътуват като туристи или по работа. Бразилия настоя да не се разширява обхвата на тази отмяна до други категории, които са предвидени по вътрешното им законодателство. Те не желаят тези други категории да бъдат обхванати от отмяната за кратък престрой. Преди няколко години имахме такива споразумения с Бахамите и други територии. Там бяха изключени лица, които а, пътуват с цел работа. Защото там се изискват а, разрешителни за работа и така нататък. Това е едно обикновено изключение, обичайно. Що се отнася до Бразилия? Ние прияхме да изключим някои конкретни категории, като например научни работници, студенти, дошли на летни курсове и така нататък. Тези категории обаче са обхванати от споразуменията за отмяна на визите, подписани някъде през 60-те години. А, това са двустранни споразумения с държави членки. Ние искахме да сме сигурни, че когато договаряме новото споразумение, тези граждани биха могли да се възползват от старите споразумения, двустранни споразумения и да не губят тези свои права. Затова сега имаме едно проекто споразумение, което обхваща пътуващите по работа и като туристи. И на второ място се предвижда действащите двустранни споразумения за отмяна на визи за други категории да продължават да се прилагат. Разбира се, а, това не означава равно третиране на всички граждани на държавите членки, но такива разлики вече съществуват и за комисията бе много важно отмяната на визите да въжи за четирите държави членки, които споменах. И тук ще се повторя. Предвид това споразумение с Бразилия, ние може би ще се умеем да обхванем 90% от пътуващите граждани. Благодаря. Госпожа Макове има думата. Благодаря. Това са двете досиета, по които парламента може да каже да или не по отношение на измененията по същество. Аз съм за подписване на тези споразумения в най най-кратки срокови, за да могат гражданите на Кипър, Малта, Латвия да могат а, да пътуват до Бразилия като туристи или по работа. Предложението на секретарята на Либе е следното. внасене на проекто препоръки от 1 януари февруари 2011 година гласуване в Либе през март 2011 и 2011, обсъждания в пленарна зала. Искам да се обърна към секретарията с молба да намерят още възможности за дебат. Тук няма никакви спорни моменти, ние не обсъждаме никакви извинения. И освен това, трябва да приложим този принцип за реципрочност без никакво отлагане. Това е всичко от мен. Благодаря, Моника. Господин Енчо. Благодаря, госпожо председател. Не мога да добавя кой знае колко към вече е казаното. Много бе казано. Искам само едно съображение да споделя. Не непременно във връзка с двата доклада. Те са недвусмислени и няма причина да не ги подкрепим. Но, както каза госпожа Маковей, трябва да ускорим производството, реда. Няма смисъл да чакаме гласуване в пленарна зала чак април месец, защото не мога да си представя, че някой ще бъде против това, което предлагаме. Имам и допълнителна бележка. Възползвам се от факта, че днес говорим за това отпадане на визите в комисията Либе няколко държави членки Полша, Румъния, Чехия и Кипър нямат безвизов режим с някои държави, например САЩ и Канада. Всички знаете за това, говорили сме за него и то не еднократно. Когато говорихме с представителите на комисията, ми хрумна една идея, която искам сега да споделя с вас и с представителите на комисията – да направим още една стъпка към безвизов режим за онези държави, които не са имали такъв в отношенията си Штатите и Канада. Може би комисията би могла да започне преговори между Европейския съюз и двете посочени трети страни за отмяна на визовите изисквания за лицата, е, притежатели на дипломатически и служебни а, е, паспорти. А, е, имам предвид граждани на унези държави, които не се ползват от безвизов режим с САЩ и Канада. Това ще бъде една стъпка напред. Няма да се ограничаваме само с доклади на комисията. Шест такива, т.е. тази година е бил шестия доклад на комисията. Господин Мулдер, благодаря. Имам въпрос към комисията. Той каза, че 95% от нашите граждани се ползват от равно третиране, 5% са изключения. Бразилия е настоявала на тези 5% и на тези изключения. Това настояване е специфично за Бразилия ли е? Или е нормално в преговорите е, по повечето е, споразумения в областта на визите, които сме сключвали с трети страни в света. Комисията? You, Благодаря, госпожо председател. На ниво Европейски съюз 6 споразумения за безвизов режим сме сключени – Единствените, които са изключени от тези споразумения, са идващите за възмезден труд. В регламента от 2001 година с положителния и отрицателния списък държавите членки имат право едностранно да въведат гра... визи, например, на... за канадски граждани, ако те идват да полагат тук труд защото канадците нямат нужда от визи за краткосрочен престой в шенгенското пространство. Това изключение съществува в действащите споразумения. Другото изключение сега в споразумението с Бразилия е характерно за страната. Всъщност това са няколко изключения за научни изследователи, които искат да извършват научни изследвания в тропическите гори. Там трябва специално разрешение на бразилските власти. И за това по специфични причини те искаха тези категории лица да останат извън пределите на визовото споразумение, което ще бъде сключено с Европейския съюз. Ние не възнамеряваме в бъдещи преговори е, по други споразумения да допускаме такива изключения за различни категории лица. И тук... Е, Благодаря. Отбелязваме си желанието на двамата докладчици и по възможност да се гласува по-рано в комисията по тези два доклада, тъй като наистина ние няма да имаме изменения по тях. И ще видим дали не можем по-бързо да приключим работата по досието. И така, както знаете, според първоначалния дневен ред на заседанието на комисията Либе днес, бе предвидено да имаме заседание на координаторите от 11 до 12 часа, но това заседание бе проведено вчера. Така че до 12 се очертава пролука. Предлагам да направим кратка почивка в 12 часа ще разискваме въпроса за Европейската заповед за разследване по наказателни дела. Министър Деклерк от Белгийското председателство ще говори пред нас по този проект. Както каза секретариатът, министърът може да дойде едва в 12, така че трябва да изчакаме. До тогава предлагам да направим кратка почивка, а, министъра пристигнал. Проблемът е, че може би го няма докладчика. Добре, в такъв случай 5 минути почивка, докато съберем е, силите. We will have to wait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 my dear colleagues, I will... Uh, Скъпи колеги, предлагам да продължим с следващата точка в дневния ред. Моля да заемете местата си. So... И така, бих искала да продължим с точката за Европейската заповед за разследване. първото представяне на инициативата на седем държави членки за директива за Европейска заповед за разследване. Инициативата е сред важните законодателни предложения за взаимно признаване – на повечето следствени действия в наказателни производства с ограничени възможности за отказ. Имам удоволствието да приветствам с добре дошъл министър Деклерк, представляващ Бългийското председателство. Той ще ни запознае с предложението. Най-напред обаче трябва да дам думата на докладчика. Президент. Благодаря, Госпожо председател, ще говоря на португалски. Това е моят матерен език. Тук не става дума за принципа, а става дума по-скоро за моето предложение, което съдържа много специализирани термини, които мога да изразя по-добре на майчиния си език. Става дума за нещо, което е предмет на ресора правосъдие и вътрешни работи, наказателните производства. Това е процедура, която се е, решава в е, рамките на процедурата по помирение и в случая аз ще се спра на това решение, което вече съществува в Европейския съюз за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, а също така Искам да спомена и Европейската заповед за събиране на доказателства. Става дума за много важни принципи, които са важни. И тук е, е наистина от голямо значение да се създаде по-добра координация между държавите членки, когато става дума за действия по разследването, така че да се гарантира техния успех. Това предложение се основава на принципа, че събирането на доказателства е твърде комплексно и твърде разпокъсано като процедура, трябва да бъде въведена система за събиране на доказателства от правосъдните органи в рамките на разследвания с трансграничен елемент. Тук ни е необходимо заповед от съдия за провеждане на такива разследвания и това трябва да бъде възможно и в другите държави членки. Е, другите държави членки, които имат европейска заповед за разследване, трябва да я изпълнят, като тук се изхожда от принципа за реципрочност. Целта на тази инициатива е да се допусне една държава членка, да допусне европейско разследване, водено от друга държава членка и е, всъщност изпълняващата държава членка е тази, която провежда разследването и тази европейска заповед за разследване трябва да се използва за събиране на доказателства. Това е много смело предложение. Защо? Защото става дума за суверенитета на държавите членки. това тук може да се каже, че материята е много деликатна и решенията, които ще се вземат бъдеще, са много сложни. Защо? Защото наказателното преследване е, е уредено по доста различен начин в държавите членки. Необходима ни е минимална база на съответствие. Естествено, държавите членки оказват съпротива и сега вече стигам почти към края на моето изказване. Искам да посоча е, какво е направено до сега. Някои държави членки са представили вече позицията си по този въпрос. Например, Германия имаше заседание с представители представителите на всички е, страни, е, също Португалия присъстваше. И е, също така компетентните органи на европейско равнище представиха становището си по тази тема. През е, ноември беше проведена първоначална дискусия по тази тема и германският министр на правосъдието внесе пред Европейската агенция за разследвания искане за проучване във връзка с, с самата процедура. В парламента политическата група АЛДА също внесе искане за такава оценка на въздействието пред Европейската Агенция за основните права. Не знам а, докъде е, е стигнала процедурата, но предполагам, че координаторът от НП няма да има нищо против, ако обсъдим нещата заедно, не искаме да блокираме процеса. Важно е също да бъде предвиден срок за представяне на резултатите от проучването, защото те са ни необходими. Искам накрая да посоча, че това предложение не беше обект на критика, но все пак някои държави изразиха опасения. Например, факта, че Основните права не се споменават е, при наказателното преследване, също така правото на отказ от показания, правна сигурност и така нататък. Тук трябва още много работа да се свърши и е, то в правилната посока. След представянето на предложенията се очерта една тенденция – Говореше се за издаващите органи и за съдебни органи и несъдебни органи, например полиция. И на заседанието на 29 октомври беше посочено, че правното основание не предвижда включване на полицейските органи. Става дума за правна, е, за съдебна проверка, т.е. проверка от съдебен орган. Това е важното. И тук нещата са уредени по различен начин в държавите членки. В някои държави е, такова, такава заповед се издава от е, съдия, в други от полицията и за това всичко трябва да бъде хармонизирано. Темата е много важна, много деликатна и се надявам, че ние ще постигнем добър резултат. Благодаря that you are among us. And... Господин Деклерк, благодаря ви много за това, че сте сред нас. Приканвам ви да ни представите проекта. Thank you. Thank you, Michael Благодаря. Благодаря. Аз ще говоря на майчиния си език, нидерландски, мисля, че е възможно. С тебе дума за една доста техническа материя, която трябва да бъде правилно обяснена. Радвам се много, госпожо председател, че днес е, имаме възможност да обясним тази материя. По време на бългийското председателство беше направено наистина това важно предложение и е важно да внесем необходимите пояснения, както казах. Аз съм убеден, че един нов инструмент може да се окаже много важен за сътрудничеството между държавите членки по наказателни дела. Това сътрудничество трябва да бъде подобрено и сега има необходимите е, инструменти, има и съответните правни разпоредби, обаче е добре да внесем упростяване в тази насока. Техническа дискусия се води, но смятам, че от принципна важност е да се помисли за подобряване на ефективността на съдебната система на съдебните органи, също така укрепване на взаимното доверие в различните правни системи на различните държави членки. И за това аз смятам, че е уместно сега да бъде представена Европейската заповед за разследване по дела от наказателен характер. Белгия, България, Естония, Испания, Австрия, Словения и Швеция заедно внесоха това предложение. Това предложение беше многократно обсъждано в съвета. По време на бългийското председателство се правят опити в съвета да се постигне единодушие по общото приложно поле а също и някои други важни аспекти. По време на унгарското председателство обаче ще бъдат продължени преговорите с вас, а това ще бъде през месец януари. Идеята е ясна, тя е съвсем проста. Ние искаме да създадем един цялостен правен инструмент за събирането на доказателствен материал по наказателни дела при е, случаи с трансграничен елемент. Това искаме да направим възоснова на принципа на реципрочност, на принципа на взаимното признаване. Тази цел е, е, е потвърдена от Европейския съвет и от Стокхолмската програма. През 25 ноември 2009 година беше е, подчертана отново. Аз мисля, че е съвсем ясно, че постигането на една подобна цел е логична стъпка в процеса на създаване на европейско пространство на наказателното правораздаване и за това ние искаме тук да избегнем разпокъсаността когато става дума за събиране на доказателства, има различни рамкови решения, различни инструменти, които ние искаме да заменим с един единствен правен инструмент. Ние смятаме, че трябва да се гарантира последователност. Ние не искаме да скъсаме радикално с миналото, искаме последователност, защото практика вече съществува. Искаме само да поставим в центъра качеството и да установим това, което е добро в настоящата практика и да го включим в една нова система. Естествено, тогава ние ще трябва да опростим системата, да я ускорим, ще трябва да рационализираме различните основания за отказ. Това е всъщност един от проблемите на европейското сътрудничество днес. Някои страни, повече от другите, твърде лесно и твърде бързо могат да откажат да отговарят на въпроси и да сътрудничат с останалите. Тоест всички тези причини за отказ искаме да ги рационализираме и да направим подходящия избор. Съществуват формални цели, те само трябва да добият конкретни очертания чрез е, въвеждането на Европейската заповед за разследване по наказателни дела. Това означава, че компетентният орган на една държава членка, е, това е всъщност държавата членка, която изготвя тази заповед, е, трябва да има там е, издадена заповед от съдия, която да даде възможност е, в другата държава членка да бъдат извършени специфични разследвания, когато става дума за дела с трансграничен елемент. Ще ви дам конкретен пример. Когато на един испански гражданин, срещу него има подозрение, че във Белгия е извършил грабеж с убийство. В Белгия вероятно съдия следователя ще, или по-скоро може би съдията по разследването ще издаде заповед за претърсване в дома на заподозряното лице е, в Белгия или в Испания. И всъщност ще се вземе предвид само съществуващия доказателствен материал. А държавата, която е, внася искането, ще трябва да опише в е, това искане дали Европейската заповед за разследване се отнася само до е, предмета на кражбата или пък ще трябва да се иземе и е, инструмента или е средството на престъплението, да речем оръжие в случая. Така че е, в случая могат да се проведат и други производства по разследването, те да бъдат повече, обаче те могат да бъдат обединени в една молба за правна помощ, а знаете, че молбите за правна помощ са известни като процедура. Там а, вече съдията по разследването ще спадва разпоредбите на Европейския договор от 59 година, когато става дума за а, оказване на служебна съдебна помощ по наказателни дела и е, също така е, всички договорки, които са направени от държавите членки в тази насока, има и съответните протоколи за това. Това обаче осложнява нещата в практиката те наистина са много сложни. Защо? Защото трябва да се спазват срокове, задължения за осведомяване. От много съди се критикуват международните разследващи екипи. Те смятат, че тези екипи всъщност е, са нещо като изпращане на послание в бутилка и че е, се създава несигурност в тая насока, за това, защото те не очакват отговор на въпросите си. А в случая с Европейската заповед за разследване, бългийският съдя по разследването може да организира всички мерки по разследването, разпит, е, претърсване и е, това е, по силата само на една заповед като правен инструмент. Тук трябва да се добави и факта, че директивата която орежда и упростява сътрудничеството в случая с испанските компетентни органи, ще улесни и комуникацията между тях и тя трябва да бъде в основата на действията. Ние ще трябва да се концентрираме повече върху комуникацията и използването на съвместни инструменти, защото това може да се организира много по-лесно. Тоест необходим ни е баланс в производството. От една страна гъвкавост, от друга страна достатъчна правна сигурност, необходима е правна сигурност за гражданите. Това трябва да гарантира инструмента, също трябва да бъдат защитени правата на отделния индивид. Както беше казано от докладчика, материята е много комплексна. Настоящата версия на текста предвижда различни гаранции, така че е, да се гарантира е, статута на заподозряното лице, но също така и на е, вещите лица и на свидетелите. Искам да е, посоча, че директивата предвижда съвсем специфично е, спазване на правните принципи и на основните права такива, каквито са заложени в картата на основните права на Европейския съюз. Една такава европейска заповед за разследване може да бъде издавана само тогава, когато са спазени принципите на за необходимост и основателност. посочването на мотиви за отказ Ако това се предвиди, веднага се създава проблем. Не е желателно да се прави това, защото се дава възможност на органите, които внасят искането, да разглеждат под глупо основанията за Европейска заповед за разследване. А вече това би нарушило принципа за взаимното признаване. Естествено има възможност винаги да се провеждат различни действия по разследването, отколкото са различни от тези, които са заявени в искането, защото може същия резултат да се постигне и с не толкова тежки средства. Примерно, може да не се направи отказ, но може да се приложи национална мярка по разследването, която не стига толкова далече, но в крайна сметка резултата от нея да съответства на това, което искаме да постигнем с Европейската заповед за разследване. Естествено, винаги има възможност за отказ от изпълнение на такава заповед. Знаете, общия принцип не би си нидем. Също имунитет на определени лица може да бъде причина за неизпълнение на Европейската заповед за разследване. Също така националната сигурност, това също може да бъде причина за отказ от изпълнение. И когато се е, вземе предвид и основно инвазивния характер на някои мерки от, по разследването, тук вече могат да се появят множество причини за отказ от прилагане на такива принудителни мерки. Може да се откаже извършване на разследване, ако в изпълняващата държава се приеме, че няма основание за провеждане на такива мерки по разследването. Тогава тази държава може да откаже. Също така е, тази заповед се прилага по отношение на определени престъпни състави и Например, тук се предвиждат и някои доста инвазивни мерки, като на подслушване на телефонни разговори. Тези категории се разглеждат по начин различен от останалите категории. Мерките по разследването обаче не винаги трябва да се разглеждат като отрицателни може да се събират доказателства срещу заподозрения, но също така и в негова полза нещата могат да се разглеждат и по този начин, не само от негативната им страна. Е, освен това, трябва да се има предвид, че разноските се поемат от изпълняваща държава, но на 28 ноември в съвета се каза, че разноските не могат да бъдат основания за отказ за изпълнение на тази заповед. Разбира се, е, при някои по-тежки мерки по разследването може да възникват по-големи разходи и в е, изключителни случаи е, може да се стигне до разделяне на разходите, разделяне на разноските. Това също сме го предвидели. И тук от друга страна се потвърждава общия принцип, че разноските по разследването не могат да бъдат основание за отказ от изпълнение на Европейската заповед. В е, рамките на Белгийското председателство мога да посоча, че смятаме, че това досие е много важно, смятаме, че то е важна стъпка в процеса към създаване на европейско пространство на наказателното право в петък в съвета на министрите ще бъде представен доклад за напредъка Резултатите от досегашната дискусия ще бъдат разгледани там. Не искаме да провеждаме повече големи дискусии, искаме само да посочим докъде сме стигнали и след това бъдещото унгарско председателство ще продължи по този път и се надяваме, че по конструктивен начин ще можем да продължим и диалога с парламента. Сигурно сте разбрали от моето изложение, че тази тема за нас е много важна, въпреки че е трудна и комплексна и според мен тя е много положителна. Благодаря. Благодаря, господин министре, за това детайлно изложение. Давам думата за обсъждане. Петима членове на комисията са поискали да се изкажат Пачета, Къркхоп, Албрехт, Мулдер и Хос. Господин Колчета. Индубиаменте arrivare a un nord europeo di... Мисля, че несъмнено европейска заповед за разследване би била нещо много положително, защото това създава възможност между съдилищата и полицейските е, органи да си сътрудничат в борбата срещу престъпността. А, сега малко закъснява този отговор и а, доста неща липсват в него. А, неща, които Европейският съюз и съветът е трябвало да постигнат с някои от съществуващите структури. Например, Европол можеше да бъде укрепен, Еврожуст също – Ние не създадохме Европейска прокуратура, въпреки че това нееднократно бе искано от е, Европейския парламент и е изискване в различни актове. Искам да ви припомня, че господин Фалконе, италианският съдя, който бе убит от мафията, беше предложил още през 80-те години да имаме е, подобен механизъм. Сега е, в документа виждам да се говори за по-ефикасно сътрудничество, ускоряване на сътрудничеството и така нататък. Един от най-често срещаните термини тук е гъвкавост. Според мен, гъвкавостта е враг на закона. Законът не се опира върху гъвкавост. Законът се гради върху категорични и непроменливи правила. И върху принципа на равно третиране на всички граждани. Ако се извършва общо европейско разследване, гражданите не бива да бъдат разследвани различно в сравнение с ситуацията, в която срещу тях се провежда разследване в национален мащаб. Категорично подкрепям проекта, но ако съветът а, би искал да разговаря с докладчика и с контрадокладчиците в нашата комисия, не искам да блокирам а, работата Имам някои критични бележки, трябва да споделя. Първата е следната. Тук говорите общо за орган, на който да бъде изпратен заповедта за разследване. Тук се говори съвсем неясно за орган. Всяка държава членка може да прецени на кой орган да бъде изпратена заповедта. Може да бъде Министерство на вътрешните работи, може да бъде друго министерство или агенция. Сигурен съм, е, че това някак не съответства на върховенството на правото. Не мисля, че е, ако подобна конструкция влезе в европейското законодателство, ще спим спокойно. Вижте, аз а, идвам от страна, която познава фашизма. Идеята, че едно разследване може да се води изключително от полицията, без а, магистрат да следи какво става, ми е чужда. Може човек да е под заплаха от мафията, може да е бил осъден на смърт от мафията – Естествено, че е важно да така засилите действието на тези актове, които са предназначени за защита на тези хора, обаче подобни актове не бива да се използват по усмотрение на политическата власт. Тук а, говорим а, също и за корупция нерядко. А, в някои държави членки на Съюза корупцията е прояла полицейските органи. Вижте, ние не говорим а, за Африка или за а, Азия. А, някой път в Европа ви спира полицай на улицата. Единственият начин да се отървете е да предложите подкуп. Така че, да се извършва разследване по заповед без никакъв контрол от магистрат. Някой е, непознат човек идва е, в е, вашата страна, никой не го познава и полицай започва да го разследва без магистрат да участва на никакъв етап. Това наистина ме притеснява. Няма контрол от а, е, страна на магистрат а, е, на а, е, действията на полицаите и на целите на тези действия. Това е много важно. Друг въпрос. Можем да говорим така общо и неопределено за власти. Обаче редът за събиране на доказателства трябва а, да а, бъде под контрола на магистрат в изпълняващата държава. Но Тук вече не може да се говори за орган. Мисля, че съветът и парламентът трябва а, да зачитат законодателствата на държавите членки. Не трябва да се притесняваме за онези е, държави членки, които са по-либерални в това отношение, а за онези държави членки, които трябва да достигнат до това по-високо ниво. Нали в в наказателни дела а, не може да постигнете взаимно признаване и сътрудничество, ако а, хората се различават в представите си. Ако се извършва разследване в две или три държави, Испания, Италия, България, които и да са. Отделните граждани могат да не се радват на еднакво третиране, въпреки че участват в едно и също наказателно производство. Това според мен е неприемливо. И сега преминавам към заключението. Мисля, че хармонизация трябва да има. Мисля, че трябва да определим реда за тази хармонизация. Не говоря за методите, които ще използваме за събиране на доказателства. Тези методи не трябва да бъдат в нарушение на законодателството нито на издаващата, нито на изпълняващата държава. Тук се поставят най-разнообразни въпроси, разпита на лица в държавата, издала заповедта. Ние в Италия, например, имаме специален затвор за членове на мафията и на тях не се позволява да поддържат никакъв контакт с външния свят, защото напоследък така станахме свидетели на доста трагедии. Сега приключвам. Мисля, че се нуждаем тук от гаранции когато затворниците биват превозвани от една държава в друга. Те трябва да бъдат преместени в затвор, където условията са точно такива, каквито в държавата, където са били задържани първо. Благодаря. Колеги, моля, бъдете кратки в изказванията си, иначе няма да можем да чуем всички изказвания. Господин Кърхоп. Ай. Ще се постарая да бъда по-кратък, госпожо председател. Ще засегна няколко въпроса. Няма съмнение, че подкрепяме приложното поле на Европейската заповед за разследване. Няма съмнение в правотата на общите постановки. Тя е нещо естествено което допълва Европейската заповед за задържане и тя е много важна, ще бъде много полезна, ще бъде полезно да се придобива информация по упростен и ясен начин и ще има по-малко бумащина. Обаче, и тук се изказвам не само като представител и координатор на моята група на консерваторите, но и като юрист. Има някои неща, които ме притесняват например, кой ще отговаря за провеждане на самите действия. Малко съм притеснен и от част от информацията. Например, тук не става дума за сътрудничество, за възникване на задължение, което трябва да бъде изпълнено от други правоохранителни органи в някоя друга държава в Европа. Може да бъде принудена тази държава да се търсят данни в базата данни за ДНК, например. И а, можем ли да разследваме различни въпроси а, в други страни? Можем, примерно, да помислим за това. В Португалия има определение за а, криминална, криминализиране на клеветата, което го нямаме а, другаде и полицейските органи могат ли да проведат е, следствени действия в друга държава? Какви ще бъдат основанията за това? А, какво можем да кажем за мерките за защита, за злоупотреба с системата? А, и а, неправомерно отношение към а, лица. Можем ли да поискаме от нашите граждани да приемат това много други институции също ще бъдат загрижени, защото може да има нарушения на член 8 от хартата за основните а, права и а, не спазване на изискванията за неприкосновеност на личния живот. Аз лично бих се притеснил много сериозно и това бе нещо, което тук бе споменато. Бе споменат а, фашизма в а, старо време в ГДР често са използвали информация от медицинските картони на лицата. Примерно, ако имат някакви психични заболявания, за да упражнят принуда. Естествено, че властите могат да получат достъп и до такива записи и информация. Аз много бих се притеснил, ако има достъп до медицински картони, а, на граждани от моята страна, които представлявам. Няма да ви губя повече времето. Зная, че искате да продължим работа. Според мен този проект документ не е съвършен и а, можем да очакваме повече тук и от съвета. Идеята е добра, но те не са си свършили добре домашното, защото не са преценили какво би било въздействието, ако това попадне в а, лоши ръце. Ние всички искаме да спрем тежките престъпления, организираната престъпност, но може би е най-добре да пристъпим към това, като продължим да си сътрудничим, но в същото време предвидим едно допълнително задължение по отношение достъпа на някои определени а, данни, освен ако няма надлежния контрол. Аз много внимателно ще проуча документа, госпожо председател. Имам още неща да кажа, но това са моите първоначални впечатления за деня. Благодаря ви. Моля ви, колеги, казва председателя, говорете само една минута. В противен случай ще трябва да обявим край, без да сме изслушали отговорите. Да. Ще бъда много кратък. Смятам, че ни трябва повече време за обмислене на това предложение. Съгласен съм с господин Киркоп, че е необходимо да има по-добро сътрудничество между съдебните власти и правоохранителните органи. Изключително е важно, защото предложението е важно и ако искаме да вървим напред, ни трябва повече време за да разискваме съдържанието му по-задълбочено и да внесем нужните изменения. Това е едно предложение, което трябва да бъде усъвършенствано и се надявам, че ще си сътрудничим в бъдеще с докладчиците в Сянка. Три въпроса ще спомена, които ми направиха най-голямо впечатление – Въпросът свързан с създаване на общи принципи. Още един пример искам да спомена. Има различни разпоредби за събиране на доказателства и използването им пред съда. Например, в Германия, когато някой бъде спрян при контрол по пътищата и е, му е, бъде направена алкохолна проба, то тогава съответното лице трябва да се съгласи това. Е, той, това е императивна мярка да даде кръв за алкохолна проба. Във Франция обаче не съществува такова задължение и тук вече не действа презумцията за невиновност. Този, който не иска да даде кръв за алкохолна проба, е, бива е, заподозрян за употреба на алкохол. И е, аз мисля, че това е само един от е, многото примери, които изясняват, че ние имаме съвсем различни разпоредби за, за Крила от злоупотреби, също така и различни забрани за събиране на доказателства, така че е много важно да се влезе в детал и възоснова на Европейската конвенция на правата на човека и картата за основните права да бъдат разработени общи принципи. Аз обаче бих предупредил от това да се върви много напред с взаимното признаване, без това да е съпроводено с хармонизация и без да е съпроводено с подробна проверка и подробно проучване на различията. Така че много моля срокът за Агенцията по основните права и проучването, което тя ще направи, да не бъде много кратък, тук не става дума за няколко седмици, а тук става дума за това да изработим добро предложение. Благодаря. Eh, eh, Господин Молдър, благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към казаното до сега. С голям интерес и слушах изложението на министъра. В момента нямам коментари по казаното от него, но от името на колегата Александър Алберто, иск, Албаро, искам да ви съобщя, че той е изпратил до председателя на парламента писмо, съгласно член 126 от правилника на парламента, трябва да се вземе становище от Европейската агенция за основните права по тази тема. Надяваме се, че това заключение ще бъде представено преди 15 януари следващата година. Координаторите междувременно разгледаха този въпрос и мисля, че е, та е прият. Благодаря, господин Форс. Благодаря. Всяка държава членка има съвсем различна правна култура и в тази сфера трябва да действаме много внимателно, защото иначе ще се създаде известна правна несигурност с определени неща, които ще е, нарушат е, дълбоко основни принципи на националното право. И смятам, че е, може да се получи така, че да се създаде широко поле за правна несигурност. Ние не можем да действаме в бъдеще без да сме въвели минимални правни стандарти относно е, уличените лица в наказателното производство и е, едва тогава можем да прием трансгранични мерки. В момента нещата функционират по някакъв начин, може би по-бавно, обаче все пак ние имаме една действаща система. А сега, ако от европейско равнище е, навлезем дълбоко, се намесим дълбоко в основни правни принципи, това би имало много тежки последици за националните правни системи. Е, в Германия, преди е, системата на несправедливост на Гедере, имахме една друга система на несправедливост, която действаше на принципа на произвола. И тогава не можеше да обаче да се действа от нито един а, германски а, служител, без той да има правно основание за това. Така че, например, ако изпълнението не може да се извърши в държавата по изпълнение, аз не мога да приема служители от моята страна без правно основание да е, действат е, някъде. Аз мисля, че изпълняващата държава трябва да може да извърши проверка на тези мерки съгласно собствените правни разпоредби, съгласно собствената правна култура. Има и други неща, но днес ще се се огранича само върху тези. Господин Мало и след това господин министър. Ще бъда много кратък. Enorme благодаря и слушах внимателно всички изказвания. Мисля, господин министре, разбрахте доколко темата е деликатна. Доста голяма съпротива се очерта в Европейския парламент. Мисля, че много разнообразни бяха изказванията, но това показва също, че страните по происход са много а, обезпокоени. Аз говоря и като адвокат. Много съм работил като пеналист, работил съм в сферата на наказателното право и продължавам да поддържам интереса си. Като координатор ще се опитам да организирам максимален брой срещи с контрадокладчиците, за да можем да стигнем до някакво базово съгласие, което да е минимално. Има определени възражения във всяка държава и оттам не трябва да се блокира инициативата, защото тя е много важна. От тази гледна точка Противопоставянето е обосновано и, и ясно. Например, издаващите органи. Когато говорим за някой в определена страна, който иска да събере доказателства в друга страна, в началото предложението включваше съдебните органи или несъдебните органи. Трябва да кажа, господин председателю, че е, не би ме притеснило магистрат в една страна, който зачита правата и свободите, да събере доказателства в друга страна. Да вземем полицая в една страна, който трябва да се справи с този процес. Вземам като пример Португалия определени следствени действия трябва да бъдат потвърдени от съдя-следовател. Следователно, а, следствените действия са под надзор. Не е полицията тази, която утвърждава, така както е предвидено в проекта. Съдя-следователят го прави и съм съгласен с току-що казаното от а, колегата от Германия. Всичко това трябва да бъде внимателно анализирано, за да няма противопоставяне между съдебната власт и полицията. Текстът е изключително важен. И за това е задължително да го приемем. Това имам да кажа за момента. Uh, uh, Давам думата на министъра. Искам да помоля преводачите да останат още няколко минути с нас. Господин министър, имате думата. Thank you. Um... Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на парламента. Несъмнено, въпросът е крайно деликатен. Говорим за основните права на всички наши граждани. Трябва да подходим много внимателно по тази причина. Има няколко основни посоки, в които можем да се развиваме в Европа. Можем да Предпочитаем хармонизацията. Аз за това си мечтая. Предполагам, мечта споделена от много други. Но тук ни трябва по-прагматичен подход. Трябва да помислим как да оптимизираме взаимното признаване на правните системи на всички страни чрез по-добро сътрудничество. И за да успеем, ние трябва да стъпим върху взаимното признаване, както казах вече. И да уважаваме другите правни системи. Разбира се и всички основни принципи, които вече съществуват и са вградени в тези системи. В такава посока вървим. И трябва да сме много предпазливи разбирам онези, които твърдят, че трябва да постигнем по-голяма хармонизация, да, споделям тези виждания и до някъде го постигаме. Опитваме се а, в петък а, да приключим с окончателния вариант на писмото за правата. Всички тези права, които са част от правата на задържаните лица и така нататък. Всичко това са положителни развития, документите трябва да се превеждат. Всички тези стъпки, които предприемаме, се движат в посока хармонизация. А, съвета също ще окаже съдействие и всичко, което предприемем, трябва да е съответствие с решенията на, съвета за права, на Съда за правата на човек. Всички наши мерки целят да подобрят съществуващите модели за сътрудничество. Съдебните поръчки, конвенциите, опитваме се да упростим всички тези механизми. Но в основни линии най-важно е взаимното признаване. Няколко депутати вече а, зададоха един и същи въпрос и аз мога да ви уверя, че не можем да поставяме под съмнение нуждата всяка такава заповед за разследване – да бъде потвърдена от съдия. Не можем да очакваме представител на полицията да пристъпи към изпълнение на такива действия в друга държава. Държавите членки ще решат кой ще бъде този орган, кой ще бъде този магистрат, този съдия или прокурор или съдя-следовател в а, различните стран, страни има различни понятия, различни концепции. Но би трябвало да има намеса на съдя преди да бъде изпълнено такова искане. Не може да няма съдебен контрол. Всъщност, говорим за сътрудничество между правораздавателните системи. Министрите в различните държави следва да обсъдят тези въпроси. Не е приемливо. Може би тук отивам твърде далеч, но не е приемливо а, да могат органите да получават такива искания за изпълнение на съответните действия произволно. Трябва да има пропорционалност и издаващата държава трябва да упражни съответния контрол. Имахме само предвидени възможности за сътрудничество между съдилищата на хартия. Но все повече се налага правораздавателните органи да поддържат връзка помежду си през граница и ние трябва да усъвършенстваме тези възможности за обмен. Така че съдиите в изпълняващата държава да не вземат а, решение самостоятелно, независимо, да упражняват своята преценка без контрол по всичките изложени основни причини, а, като например подвеждане под съдебна отговорност за едно и съ... повторно за едно и също деяние. Има допълнителни причини за отказ на такова искане за следствени действия в други държави. Необходимо е да бъдат изяснени или разширени а, тези основания за отказ. И според мен съветът а, излезе с, с едно предложение за категоризация на следствените действия. А, колко явни могат да бъдат те, какви възможности могат да се използват за изпълнението им ако възникнат проблеми. Някои държави членки се отнасят много положително към категоризацията от най-елементарните следствени действия към по-комплексните. И колкото по-комплексни са тези действия, толкова повече изключения трябва да бъдат предвидени. Въпросът е много деликатен с политически измерения. Предполагам обаче, че ще има искане за становище от Агенцията по основните права, ще има обсъждане в съвета, но ако парламентът ще поиска становище, ще уважим това искане и ще получим такова становище в разумни срокове. Обеден съм, че моите наследници ще продължат с тези обсъждания но не е необходим единен инструмент, който е опростен, ефективен, като се зачита върховенството на закона за да постигнем по-ефективно, по-качествено сътрудничество между държавите членки, за да гарантираме сигурността и спазването на правата на нашите граждани. Радвам се, че бе проведен този първи дебат. Ще имаме още възможности за това с докладчика, докладчиците в сянка и се надявам, че ще постигнем положителен резултат. Благодаря, господин министр, благодаря, колеги. Ще трябва да приключим това заседание. Следващото заседание ще е на 9 декември след обед от 3 часа. Днес след обед и утре сутринта ще имаме и